Members, good morning. Can we get started on what promises to... Добър ден! Нека да започнем с а, един от маратоните, поне така изглежда нашата сесия за гласуване тази сутрин. Първо съобщение на председателя по отношение на решенията взети от координаторите с нощи. По проекта СТОР имаше два, две приоритетни области – одобрени от координаторите. От една страна е, влиянието на центровете за е, кормуване е върху доброто представяне на пътя на шофьорите. Госпожа Тикал и и господин Канчан, всъщност представителите, които ще работят и ще финализират предложението ни, заедно с секретарията. Секретариатът също така бе помолен да направи различ... един списък с дейности, свързани а, с този проект, като покаже какви са дейностите в миналото, какво се случва по-настоящем и какво ще се случва. Сега имената на лицата, които са избрани за докладчици. Меморандум за сътрудничество между ИКАО и Европейския парламент. Решението на координаторите беше председател и заместник председателя да отговарят. Споразумението между САЩ и ЕС по отношение на използването на Галилей и GPS, решението на координатието всъщност е да не се предприема действия, тъй като основната комисия там е ИТРЕ и така или иначе ние трябва само да дадем съгласието си. Още един документ, който бе получен на Бялата книга, свързана с един транспортна зона. НП ще излезе с докладчик. Документа на комисията за биоразнообразието. Няма да се предприема действия по този въпрос. Доклад на Комисията Европейския съюз по отношение на програмата САФА. Групата на ЕКР ще излезе с докладчик. Становище. Съобщение от Европейската комисия към парламента по отношение на плана за енергийна ефективност. Няма никакви действия нисковъглеродната економика 2050 година отново никакви действия няма се предприемат, защото това се покрива от Бялата книга. След това двата доклада, които са за бензина и за дизела, за тяхното качество, отново не се предприемат действия. И същото се отнася и за партньорството за демокрация и общ, общ просперитет с Южното Средиземноморие. Що се отнася до съобщението на комисията, което е свързано с реформата на правилата на ЕС по отношение на а, държавното подпомагане, по ротационната система решихме да се подходи за това, ГОЕ ще разработи това становище. След това имаше при закрити врати заседание по отношение на черния списък за гражданската авиация по комитология трябваше да информирам координаторите, че сега имаме един бюлетин, който е седмичен и съдържа информация за различни становища, които съм получил в последния момент. По отношение на структурирания диалог, на базата на приоритетите, които ни бяха дадени от политическите групи, аз подадах едно предложение, което съдържаше шесте приоритета за 2012 година. Координаторите ги одобриха с е, малки корекции по отношение на 5 и 6 приоритет. Имаше едно становище също така, че трябва да се добави още един приоритет за туризма. Ще поработим по този въпрос, за да излезем с е, седми приоритет. Технически са ни позволени само 6, но ще се опитаме да прокараме 7. Точка разни. Устен въпрос за транспорта на животни. Информирах е, координаторите, че този устен въпрос, който бе подаден от групата на социалистите и демократите, всъщност попада в мандата на Комисията по земеделие и за това ние не можем да зададем такъв въпрос. Политическите групи обаче могат да се съберат и да зададат заедно устен въпрос. Това вече е нещо, което те трябва да решат и не знае и ще видим какво ще направят. Покана към Ев... да отидем в Евроконтрол в Мастрихт. Поканен бях, но господин Грош каза, че така или иначе е планирана такава визита, защото ще имаме визита през юни в Белгия, Холандия а, с цялата делегация. По отношение на комисаря Калас, реши се да се изпрати и на едно общо писмо, което е свързано и с е, комисаря Хан и е, ще засяга шосейния транспорт и железопътния. Сега по отношение само на комисаря Калас, надбавките, които е, дават някои авиолинии на пътниците в това отношение ще зададе въпрос към комисаря Калас. След това Зелената група повдигна въпроса за железопътния пакет и каза, че крайният срок за измененията за ревизираната версия на този пакет а, трябва да бъде върнат. Имаше една дискусия между всички координатори. И накрая 30 май си остана крайния срок за подаване на изменения. Казах на колегите, че писмен превод ще бъде предоставен по време на майската Страсбургска сесия и тогава нашите членове ще имат достатъчно време да разгледат текста, да подадат своите предложения за изменение до 30 май, крайния срок. Консултирах се с докладчика. Докладчика наистина иска да се спази този крайен срок, защото иначе чак октомври месец може да стане преди изобщо да стигне текста до пленарна зала. След това господин Крамер иска да коментира нещо свързано с съобщението, което току-що направих. По отношение на майската Страсбургска седмица казахте, но вчера говорихме за 10 май, а това е нещо различно от майската Страсбургска седмица. My... Е, доколкото разбирам, тогава, в крайна сметка, ще са готови всички писмени преводи на всички езици. Okay, anybody, any other... Някой има ли да повдигне въпрос? Доволни ли сте ли поне горе-долу? Много ви благодаря. И сега преминаваме към гласуването. Has everybody got their voting machines? I know Mr. Perker has. Надявам се, че сте се приготвили да гласувате с електронните карти. Господин Бъркър ще гласува с ръка, тъй като си е забравил своята карта. Нека сега да опитаме как работи системата. Нека е, да нямат повече гласове, както обикновено и така. Да пробваме режим електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. Познайте кой е с един глас повече. И т.е. като добавим и гласуването на господин Бърка, ставате два повече. Има ли заместници? Много моля, вие не гласувайте. Okay. Right. Eurovignet. Евровинетите. 41 во изменение на госпожи Лихтенбърг. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то оттеглено. 10-то на докладчика. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 44-то с устното изменение, предложено от докладчика. Гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 и 46 гласуваме ги заедно. За. Против. Въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване 45 и 46. Моля, гласувайте. И господин Бъркър, вие гласувате за. Както разбирам, край на гласуването. 20 за, 16 против. Приема се 48, 49 и 50. Идентични са. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 58, 59 и 60. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 12 на докладчика за, извинете, пада. Така преминаваме към 65-то. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то на докладчика за, против, въздържали се, приема се.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 72. За. Против. Въдържали се. Ще го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Бъркър е за. Край на гласуването. 15 за, 22 против. Отхвърля се. 73-то, 74-то в две части. Първа част е до is to be used, а втората част е to reduce, намаляване отрицателното въздействие на транспорта. Гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Втора част гласуваме първо за, против, въздържали се, моля да проверим втората част. Мисля, че се отхвърля, но гласуваме а, е, електронно. Край на гласуването. 18 за, 19 против. Отхвърля се. 75-то. На госпожа Лихтенбергер. За, против. Въздържали се. Приема се. 76 и 77 с устното изменение. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 е оттеглено. Продължаваме с 18 то на докладчика с е, изменението в устен вид, добавянето нова буква Г за, против, въздържали се, приема се. 83-то е следващото изменение. Не, то пада заради 18-то, 81-во пада, 84-то, 80 и пето гласуваме на госпожа Лихтенбергер отново за, против, въздържали се, отхвърля се. и шесто на госпожа Тикао пада. Деветнайсто на докладчика. За. Против въздържали се, приема се. 87. За, против, въздържали се, отхвърля се. Докладчика 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 88 и 89 гласуваме заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 за. Против. Въздържали се. Много моля да проверим с електронно гласуване 26-то. Гласувайте, ако обичате. Приключихте ли? Край на гласуването. 19 за, 15 против. Приема се. 97 за, против въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се. Много моля да проверим с електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за на 17 против. 100 за. Това е различна точка. Това е. гласуваме 100 на госпожа Лихтенбергер. За, против. Много моля да го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Бъркер. Гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 20 против. Отхвърля се. 101 на госпожа Лехтенбергер. Моля, гласувайте за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 на докладчика за, против. Въздържали се. Приема се. 102 пада. Преминаваме към 103 на госпожа Лихтенбергер. Гласувайте за, моля. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 и 30 са идентични. Моля, гласувайте за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б. Гласувайте за, против. Въздържали се. Приема се.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 шесто. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 и 38 гласуваме заедно. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо. На докладчика за. Против въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето е следващото на докладчика. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И сега проекто препоръките с измененията. Моля гласувайте по именно. Режим на гласуване. Господин Баркър гласува за. Готови ли сте? Край на гласуването. 27 за, 1 против, 11 въздържали се. Приема се поздравление за докладчика господин Кадрава. Okay, change. И така, смяна на Карула на президиума. И сега продължаваме с доклада на господин Комуцакос за е, по-нататъчно развитие на интегрираната програма за подпомагане на морската политика. Гласуваме първо по член първи Компромис А. Първо по компромиса, след това ще гласуваме по устното изменение. Подсказвате ме, че трябва да гласуваме първо устното изменение. Добре, съгласен съм. Гласуваме първо по устното изменение, където економически растеж се замесва с економическа а, устойчивост. Господин Комуцакос. Благодаря, господин председател. Аз не, не подкрепям това предложение на устното изменение. Това официално възразяване, възражение от страна на НПВ или е ваше лично? Не, не е официално възражение. В такъв случай ще гласуваме по устното изменение, които са за думите Economic Growth, да се занимават с Economic Resilience. Устното изменение се отхвърля. Сега се връщаме към първоначалния текст на компромиса за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За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 въздържали се, приема се. Компромис хаш. И тук има устно изменение, но а, същия текст а, беше отхвърлен преди, въпреки това ще го гласуваме отново. А, първо по устното изменение за, против, въздържали се, устното изменение се отхвърля. И сега по текста на компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение NV3 към член 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 53. За. Става дума за добавка към член 2. Ако компромис С е прият, трябва да гласуваме изменение 53 като добавка за против въздържали се ще проверим. Гласуваме е, с картите. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването и резултата. Отхвърля се. Петдесет и шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Ще проверим 57 изменение. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59-то. 59-то отпада. И стигаме до 63-то на господин Тейлър за против. Въздържали се, отхвърля се. А сега изменение MV 6 за против въздържали се МВ6 е отхвърлено. 68 изменение отпада. То е оттеглено. Стигаме до а, Реджи 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 изменение на господин Тейлър. За. Против въздържали се, отхвърля се. 72 на госпожа Уилс за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега девето изменение внесено от докладчика, което е идентично с 11-то изменение на Комисията по околната среда МВ-11 към член 3. За, против, въздържали се, приема се. 17 от Реджи за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега е, Реджи 20 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. А сега на 22-ро изменение от Комисията по рибарство, Фиш 22, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега 90-то, внесен от господин Ван Дален. 90-то изменение за, против, въздържали се. Ще проверим, тъй като малко се уморихте да вдигате хубаво ръце. Гласуваме електронно по 90-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. е сега 99-то изменение на госпожа Уилс. За, против, въздържали се, отхвърля се. 101 на Тейлър. За, против, въздържали се, отхвърля се. 103 на Уилс. За, против, въздържали се, отхвърля се. 29-то на Комисията по рибарство за, против, въздържали се, приема се. Сега 16-то изменение, внесено от докладчикът за, против, въздържали се, приема се. А сега компромис Z към член четвърти. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 36-то, пак комисията по рибарство. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 106-то Милана. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, Реже 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 пак на Комисията по въпросите на регионите. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 е вандален за. Против въздържали се. Отхвърли се. 112 вандален. Устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113 Уилс. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 114 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 рибарство за, против, въздържали се, приема се. 23 за. Против, въздържали се, приема се. 41, 42 и 44 на Комисията по рибарство са идентични. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приема се. 116 Тейлър, идентично с Трето изменение на бюджетната комисия. За против въздържали се. Приема се. 117 изменение с устно изменение. За против въздържали се. Приема се. Сега шесто изменение на бюджетната комисия за против, въздържали се, приема се. Осмо на същата комисия за, против, въздържали се, приема се. си и шесто гласуваме на две части първата част без думите оценява териториално въздействие на програмата. По първата част на 26-то, за, против, въздържали се, приема се. По втората част, е, с думите прочетени преди, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Жи за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до 27 изменение, което е идентично а, с 49, 50 и 52 внесен от комисията по рибарство. И това изменение се приема сега. 28 и 53 на Комисията по рибарство е за, против, въздържали се, приема се. 29 и 54 на същата комисия е за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение и първо изменение на комисията по рибарство е за, против, въздържали се, приема се. И сега Изменение едно на Комисията по околната среда за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К. За. Против, въздържали се, приема се. 54-то. 34-то, извинявайте, Уилс. За, против, въздържали се. 34-то проверяваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 35 на Уилс за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 36-то. на госпожа Фостер за против въздържали се отхвърля се. Режи едно за против въздържали се приема се. Режи 2 за против въздържали се приема се. 37 изменение с добавкиване на последното изречение. За, против, въздържали се, приема се. Реди 3 за, против, въздържали се. Нека проверим на реди 3. Гласуваме електронно начало. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. Но първо трябва да гласуваме същото устно изменение, за което гласувахме вече на два пъти. За, против, въздържали се, отново се отхвърля и компромисът Л сега за, против, въздържали се, приема се. 40. Фостер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 42. Тейлър. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Реджи 5. Реджи 5. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Реджи 6. Е, и е, пето на комисията по рибарство. За, против, въздържали се. Приема се. Шесто на същата комисия. За, против, въздържали се. Отхвърля се. точка от преамбюла 8 на докладчика с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 Уилс за, против, въздържали се, отвърля се. Режи 7 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Реги 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение на комисията по рибарство. Съжалявам, казва председателя. Не, първо се гласува изменение 44 за, против, въздържали се, приедно. Сега девето на рибарство, за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение внесено от бюджетната комисия на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част с думите, когато програмата е, е ревизирана, тази втора част се отхвърля. Шесто изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение рибарство отпада и стигаме до реги 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по цялото законодателно предложение с направените изменения, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 за, няма против, двама въздържали се. И с това законодателната резолюция гласуваме за начало на гласуването по законодателната резолюция, край на гласуването. Също 36 за, няма против, двама въздържали се, приема се. Поздравление за докладчикът. Okay. Thank you for that. Благодаря ви. Може да напуснете тихо, ако имате желание, разбира се. Онези, които искат да останат, да останат. Um, some coffee, please. Uh, Mr. Kumotsakos, Господин Комуцакос, в бележките си тук съм отбелязал, че след гласуването искате мандат е, за преговори, за да започнете такива докладчиците в сянка с съвета и комисията по отношение на четене на първо четене, извинете, има ли някой нещо против да се предостави такъв мандат на базата на приятата позиция? Никой. Окей. Okay. Добре. Господин Комоцакос, имате този мандат вече. Винаги припомням, че това е мандат, който е определен от нашата комисия и можете да работите на негова основа. Господин Комуцакос има думата. Благодаря, благодаря на всички колеги за подкрепата. Обещавам да получа добри резултати при преговорите с съвета. Отново ви благодаря. Благодаря, казва председателят. Uh, И така, Следващата точка е директивата относно работното време, прилагане на социалното законодателство в пътния транспорт, обмяна на становища. Докладчикът съм аз като председател. Бих искал да започна с контекста на този доклад. След това ще дам думата на господин Силва от Европейската комисия. Е, господин Паскарели и след това ще можем да проведем дискусия. Европейската комисия съм наскоро изгледа с един документ, който е свързан с преразглеждането на директивата относно работното време 2003-88 номер, също един доклад за прилагането на регламент 561, свързан с почивното време както и е, работно време, свързано с е, е, работата на шофьори и превозчици. 2007-2008 комисията по заедостта отговаряше. Тя няма да излезе със собствено становище, но има някои аспекти, които са свързани с транспорта и те играят много важна роля в тези документи. Координаторите в комисията по транспорта решиха да поканят представители на Европейската комисия за обмен на становища. Европейската комисия бе поканена всъщност за да хвърли светлина върху различните варианти, които съществуват за по-голяма хармонизация на правилата за работно време за всички транспортни мобилни работници, които по-настоящем се обсъждат, тъй като се прави преглед на директивата относно работното време. Що се отнася до прилагането на регламента свързан регламент 561, както и директивата за работното време за транспорта, което е директива 15 от 2002 година, Европейската комисия трябваше в този обмен на мнение с вас да говори последните въпроси. Първо, положителните аспекти както и проблемите, свързани с настоящото прилагане на регламент 561 и директива 15 от 2002 година в държавите членки. И след това как държавите членки изпълняват задълженията си за докладване на данни и разбира се, които държави членки трябва да подобрят докладването на данни. На трето място, какви са причините за големите разлики, що се отнася до честотата на засичане на нарушения в държавите членки и потенциални проблеми, свързани с дигиталния тахограф и неговото прилагане. Имаме двама представители на комисията. Господин Силва от, от Генерална дирекция Заетост и господин Паскарели от дирекция МУВ. И за това ще дам думата на колегите, за да излязат с своите становища при тази размяна на мнения. И след това членовете могат да се изкажат. Господин Силва от Генерална дирекция за етост. Добре дошли в нашата комисия. Имате думата. Благодаря ви, председателю сами членове на тази комисия. Дами и господа, благодаря ви за това, че ме поканихте, че поканихте Европейската комисия да разясни какво се случва по отношение на прегледа на директивата относно работното време. Въпросът е комплексен. Става дума за работното време за транспортните работници. Всичко това се регламентира поне от три различни инструменти. Аз ще говоря с директивата за работното време, която залага общите правила, а пък моя колега Паскарели ще говори за конкретните транспортни инструменти. Директивата за работното време 88 от 2003 година всъщност залага най-общите правила за максимално работно време седмично, както и дневна почивка, седмична почивка, годишен отпуск, както и нощни смени. Тази директива дава възможност, разбира се, и за много дерогации и гъвкавост. Приложното и поле е много голямо, включени са всички работници, във всички дейности в цяла Европа. С изключение на случаите, в които има конкретни изисквания за работно време, заложени от други правни инструменти. Това всъщност е и случая с транспортния сектор, особено, що се отнася до така наречените мобилни работници трансграничния транспорт, както и моряците. За тях има конкретни директиви. Социалните партньори се излезе със съответни споразумения, които са обвързващи посредством директивите на съвета. За всички транспортни работници или поне за пушенството от тях е, се прилага регламент 561 от 2006 година и този регламент залага хармонизиращи разпоредби, свързани с времето зад волана, почивка, а пък директивата 15 от 2002 година залага съответни разпоредби за общото работно време и включва и самонаетите лица. Има три конкретни категории на работници в пътния транспорт, които са изключени от разпоредбите е, на тези два конкретни инструмента и са покрити от е, общата директива за работното време. Това са мобилните работници в е, МПС под 3,5 тона, мобилни работници в ВПС, които превозват под 10 пътници и мобилни работници в редовни транспортни линии, чието маршрут е под 50 км, т.е. имат се предвид градските, градския транспорт. Директивата за работното време сега се преразглежда. Може би знаете, че предходният преглед на тази директива бе прекратен, защото се провалиха преговори между парламента и съвета през 2009 година и Европейската комисия обяви, че ще започне нов процес на преразглеждане на тази директива. Целите на, този, на това преразглеждане са следните. Първо, тези правила да отговарят на новия начин на работа, новите потребности и на бизнеса, и на работниците, след това намаляване на правната несигурност и изясняване на правила след спорна юриспруденция. Също така идеята беше също да се разгледат различни случаи на забавяне на прилагането в определени държави членки. През март миналата година започна прегледа. Първите консултации с социалните партньори бяха тогава тогава поискахме всъщност от тях да разгледат възможността за такъв, такова преразглеждане и какъв да бъде обхвата на това преразглеждане. След това започнаха консултации втория етап през декември миналата година. В същото време и публикувахме един доклад за изпълнението, където оповестихме какви са правните проблеми, свързани с изпълнението на тази директива. В същото време е, прилож... публикувахме економическо-социално изследване от външен консултант, където се говори за основните дефекти, економически и социални, на тази директива. С това е, всъщност искахме да дадем всички доказателства на социалните партньори, за да могат те да ги използват целесообразно в техните отговори. Получихме отговорите на консултацията, над 40 такива, получени бяха миналата седмица. Все още разглеждаме отговорите на социалните партньори. Но основният резултат, който като че ли може да се обобщи след вторите консултации е следният. На първо място социалните партньори приветстват публикуването на аналитичните доклади, смятат, че съобщението на комисията наистина е било полезно, тъй като е идентифицирало основните сфери, където трябва да се направи преглед. Също така признават, че социалните партньори в Европа имат особена отговорност, за да намерят едни общи решения за проблеми, свързани с работното време, като се има предвид опита от прекратеният преглед предишния път. Основните трансотраслови и социални партньори заявиха, че имат желание да се поведат преговори помежду им, за да се намери едно съвместно решение. Винаги можем обаче е, да кажем, че отправните им точки е, са много различни, а що се отнася до ориентацията на прегледа и затова изчакваме социалните партньори да видят дали условията да започнат официални преговори са изпълнени. Такива преговори трябва да започнат с официално изявление на всеки един от социалните партньори, че е готов да започне преговори. Така че сега, в този период, Европейската комисия трябва да изчака едно решение на социалните партньори да започнат официални преговори. Какви са основните проблеми е, по време на втората консултация, която организирахме? Два варианта имаше. Или да се съсредоточи прегледа върху тези въпроси, където има трудности с прилагане на юриспруденцията, т.е. начина по който се измерва работното време и се брои, особено когато човек е на повикване, публичните услуги, като например болниците, както и изчисляване на компенсаторната почивка, т.е. компенсацията, която се предоставя. Там има повече спорове по отношение на тази директива и може би ще трябва да се включат в прегледа. Предложихме обаче и втори вариант да се направи общ преглед на директивата, като към тези въпроси да се прибавят и други, като например разпоредби, които да са свързани с по-добър баланс между личния живот и работата, 48-часовото правило и варианти то да не бъде приемано от определени организации, какво се случва с работници, които работят на много работни места и тогава работното време трябва да се изчислява на всичките им работни места и по-голяма гъвкавост на референтния период. По отношение на шосейния транспорт има един въпрос, който все още не е разрешен. И, както казах по-рано, има определени категории мобилни работници в а, транспорта, които не са, а, не работят по силата на конкретните инструменти и затова попадат а, по приложното поле на тази обща директива. Там не се прилагат количествените правила, които се прилагат към други работници, що се отнасят до носните смени, както и периодите на почивка. Там има много неясни разпоредби, които могат да бъдат тълкувани по много различен начин от отделните държави членки. Имаме доказателства, че в някои държави членки няма достатъчна защита на тези мобилни работници, що се отнася до нощния труд и почивката. Затова възниква и съответния въпрос дали условията за тези работници не трябва да бъдат хармонизирани с останалите транспортни работници, които работят по директива 15 от 2002. Докладите на, на социалните партньори не са много конкретни по този въпрос. Синдикатите като че ли подкрепят хармонизацията на базата на директива 15 от 2002 е, някои от отговорите обаче са много лаконични и сега вниманието на социалните партньори е съсредоточено върху това да се открият общи елементи, за да започнат преговори по цялата директива относно работното време и аз спирам до тук. Благодаря, господин Паскарели. Имате ли какво да добавите? Uh, Не става въпрос за добавяне, господин председателю, а по-скоро да отговоря на някои конкретни въпроси, които са свързани именно с Генерална дирекция мобилност и транспорт, които отговарят за друг набор правила. И регламент 561 по отношение на часовете за почивка и шофиране директивата, която е свързана с този регламент за прилагането му и спе, е, директивата за специфичното работно време за мобилните работници. Известни също така като шофьори на е, камиони и рейсове. Вярваме, и между другото започвам да отговарям тук на въпросите ви, е, като ще засегна положителните и отрицателните аспекти, че Социалният регламент и закони в Европейския съюз са насочени към сигурност, конкуренция и адекватни условия. Правилата, свързани с шофирането, съществуват от 1995 година насам и регламент 561-2006 година се усъвременява свързано с процеса на опростяване на предишно ния акт и 2006 година приемането на а, нормативния документ 22. Засяга се въпроса за дигиталния тахограф, а не механичния, както и о, отчитането на периодите за шофиране, за почивка за шофьорите и специфичната директива 2000, от 2002 година също бе приета. Ефективното постигане на целите на тези актове са насочени именно към спазването и на правата и единното им прилагане в Европейския съюз. Сред положителните аспекти, освен самия факт, че тези правила съществуват единни и общи за Европейския съюз, е, че те са по-прости е, за прилагане, отколкото предишните, по-гъвкави. И законодателят е, има повече отговорности по отношение прилагането и спазването на правилата, не само от гледна точка на шофьора, но цялата логистична верига, започване с работодателя и се стига до конкретния превозвач. Организацията на бизнеса също така се провежда по начин, по който отразява спазването на правилата и при нарушаване на правилата във всички държави членки има система за санкциониране на шофьорите. Комисията лансира спазването, прилагането на тези правила и ние правим всичко това съвместно с комисията, с представителите на държавите членки, с Комисията социални правила, прилага се принципа на комитология и също така се работи съвместно с социалните партньори и всички участници, всичките големи асоциации на превозвачи, синдикатите, представителите на властта в държавите членки, и съвместно ние работим по прилагането на тези актове регламент и директиви. Не става въпрос само за прилагане, за приемане от време на време на а, правила, но и за предоставяне на обща интерпретация на соки. И е, до сега комисията е публикувала 6 насоки, които не са задължителни. Те са съдържащи информация относно по- трудните аспекти на актовете, свързани с тяхното изпълнение, особено регламента за работното време. асоциацията за прилагане на правилата, РУ, КОРТЕ също така, което е Федерацията на полицейските власти за сигурност в Европейския съюз работят тази насока, за да може да се създаде обща програма за обучение и на служителите. И на последно място, макар и не по значение, това е една инициатива от е, Европейския парламент, свързана с приемането на документа 561. Е, се прилагат правилата по, по силата на споразумението ЕТЕР е под егидата на ООН, е, така че в крайна сметка да има едни и същи правила за шофиране от Атлантика до Владивосток. И остават все още проблеми, които заслужават внимание, за да може да се приложи наистина напълно хармонизирано целият набор от правила. Работодателите трябва да влагат повече усилия по отношение изграждане на логистичната верига, за да може бизнеса да се изгражда по един и същи начин и да се спазват правилата, различните възможности за прилагане на правилата в държавите членки все още са факт. Има и доста проверки, които се провеждат много по-дълги, по-времемки, по-трудоемки, отколкото възможността да се прилагат наистина много бързи проверки. Държавите членки много бавно въвеждат а, правилата, свързани с националните системи за идентифициране на риска, за да могат да се определят кои са компаниите, които всъщност крият най-големи рискове по отношение прилагане на правилата и нормативите и да могат по този начин да насочат вниманието си именно към тях, а да не се правят по-обширните и времемки проверки за всички. Има и проблем, който се уточнява също така от вашата комисия, доклада 2009 година на госпожа Райнер. Санкциите, налагани от държавите членки за една и съща категория нарушения, все още са доста различни. Това е един сериозен проблем, пред който сме изправени. И по отношение на този проблем, все още комисията няма инструменти, с които да може да разполага, именно поради споделената компетентност между държавите членки, свързано с а, наказателното правоприлагане. Държавите членки, а и фирмите се оплакват че липсва хармонизация по отношение на системата от санкции за нарушение, което води до нарушаване на и изкривяване на конкуренцията. Искам да кажа нещо много важно тук. Не става въпрос точно за различните санкции, а става въпрос за нарушението в правилата, които водят до нарушаване лоялността на конкурентно способността между отделните държави членки. Тук не става въпрос за, компет... за конкуренция, когато става въпрос за наказване на виновник. Тогава всички трябва да спазват правилата и правилата трябва да се прилагат по един и същи начин в целия Европейски съюз. В това се състои проблема липсват е, правомощи на комисията, за да могат да, може да приложи сама тези правила. Всичко това трябва да се организира а, е, по смисъла на Лисабонския договор от е, наказателно-правното хармонизиране между държавите членки, но това не е лесен път. 2015 това е директивата за мобилните работници. Това вече е конкретно специфичната материя, както преди малко стана дума колегата засегна по общия характер на документацията и на нормативния акт. Това е социално по своя характер законодателство което ако оставим на страна приложното поле, което е много деликатен въпрос, на кого са, към кого се отнася, към а, самонаетите или не, кой е включен, кой не е включен в а, директивата за общото работно време, разликата между тези два акта иначе е са малко. Тук има разпоредби, които се отнасят до нощните смени и тук всъщност е голямата разлика между двата документа. Тъй като шофирането е 70% от работното време на един шофьор, е, самозетия или работещия за компания трябва всъщност да се разглежда именно като служител, като работник, който попада под смисъл на разпоредбите на директивата със съответните прилагания на режими, е, контролни процеси, наблюдение – и факта, че законодателя също трябва да се отчете, когато прилага директивата 2006-22, заедно с е, регламента от 2006 за е, часовете за шофиране, да не се е, удължава правомощията на директивата да покрива директивата също така 2002 2006-2022. Необходимо да се гарантира правилното прилагане на тази директива а, с помощта на административни проверки и проследяване. За разлика от мобилните работници, шофьорите всъщност нямат е, как да учитат остатък останалото време, което те работят, освен времето, което шофират, защото то именно се документира. Ще бъде необходимо да се направи е, нещо и ще се обърнем към държавите членки, за да могат да направят проверка по отношение на самонетите шофьори. Председателя. Е, много е дълъг списъка на ораторите, така че много ще ви моля, ако можете да приключвате вече. Да, аз опитвам да отговоря на въпросите, които са ми зададени, господин председателю. Председателя, да, разбирам ви напълно, но тъй като много дълго време беше времето за гласуване, остава много малко време, за да можем да а, приключим днешния дневен ред, пък за съжаление, нямам власт над времето. Обективно, необходими са по-кратки договори. Второ, как изпълняват е, страните изискванията? В краткият отговор е не много добре. Те късно представят годишните доклади. Трябва да им напомняме по няколко пъти. Понякога започваме процедури за нарушаване, а трябва да имаме всичките годишни доклади от страните членки, преди да можем да публикуваме нашият общ доклад. Те не се придържат към е, образецът, който сме им представили – за доклада и следователно има редица проблеми в, е, това как страните докладват своите резултати. А пък директивата за работното време не е, подлежи на същите е, изисквания, както регламента за времето за шофиране. Третият въпрос. По отношение на това, колко често откриваме нарушения. ние не можем да контролираме чистотата на нарушенията. Това зависи също в голяма степен от ефикасността на контрола. А ефикасността на контрола зависи от административният капацитет на съответните страни членки. Той е различен за различните страни членки, както е известно. Зависи също така от това колко ефективно работи тяхната система за оценка на риска или дали въобще имат подобна система. Някои фирми по-често допускат нарушения от други. И накрая за дигиталния тахограф. Дигиталният тахограф е, се основава на, така да се каже, едно умен софтуер и този софтуер непрекъснато се актуализира по пътя на комитологичната процедура. И във връзка с дигиталния тахограф имаме две, два главни проблема. Как да го направим така, че да а, не може да а, се фалшифицират данните. Подготвяме ново законодателство, което в момента е в а, крайният етап на подготовка в службите на Европейската комисия. Става дума за едно преразглеждане на стария регламент от 1985 година. Предлагаме нов е, регламент за дигиталните тахографи, които надяваме се ще решат всички съществуващи проблеми. Имам 9 е, души записани за изказване. Е, очевидно, членовете на комисията искат да участват в този дебат искат да се изкажат по подигнатите въпроси, моля ви не повтаряйте това, което вече беше казано до сега. Важно е всичко да се каже, не обязателно да бъде повторено от всеки. господин Грош, имате думата най-напред. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и аз на Европейската комисия за техния доклад. Тази тема ни занимава вече от години. Тя е много важна за правилното функциониране на транспорта. И това е един, една от темите, по която според мен е, сме отбелязали най-голям напредък. Това първо. Второ, трябва да кажа, че голям брой предприятия приемат тези правила и ги спазват. Ако погледнем характера на проблемите, Не трябва да смятаме, че е, водачите на тежкотварните автомобили по пътя са потенциални убийци. Независимо от това има редица проблеми, които трябва да бъдат анализирани. Имам чувството, че нещата се повтарят. Първо, по отношение на честотата на контрола. Е, в много страни е, дори 2% от возилата не се контролират, дори 2 не се контролират. И второ, трябва да видим какви са целевите групи, които се подлагат на контрол в различните страни. Ако погледнете какво е положението, ще видите, че повечето от проверките се извършват на чуждестранни, а не местни тирове. Тук е необходимо хармонизиране и на подхода, и на санкциите, в случая глобите. И ако чуваме оплаквания, че нещата не вървят както трябва, трябва да имаме предвид, че съветът отхвърли до сега редица наши предложения. А разбира се, не искаме всички, към всички проблеми да се подхожда по един и същ начин, всичко да бъде минато с, по, еднакъв, по единствено по еднакъв начин с голямата четка. А, но има а, неща, където е необходимо еднаквяване. Какво да кажем за липсата на места за паркиране на тежкотоварни автомобили край магистралите. Ако трябва водачът да пътува няколко стотин километра, за да стигне до място от подходящо за паркиране, как може да очакваме, че ще спазва изискванията? Проблеми има и с тахографите. Ако тахографът не работи, очевидно сме изправени пред проблем. А дори най-съвременните тахографи могат да бъдат изключвани, или повреждани злонамерено. Така че положението не е просто, то се различава в различните страни членки и тук сме изправени, според мен, пред един голям проблем. Това е проблема за международния транспорт, който като че ли не, не е засегнат достатъчно в доклада. Традиционните предприятия спазват всички изисквания, спазват социалните показатели и така нататък, но те се конкурират с други предприятия от трети страни, които не спазват нито едно от тези изисквания. Не става дума за някакви каботажни превози, става дума за предприятия, чието возила прекарват понякога по три и повече месеци по пътищата на Европа в конкуренция, пряка конкуренция с нашите превозвачи. Не искаме това да бъде допускано. Не е необходимо някакво обширно проучване. Може много бързо да се види какво е положението. Може в тази работа да участват представители на всички партии и представители в парламента. благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за е, уводните думи ще бъда кратък. Секторът на транспорта е, е белязан от високо ниво на конкуренция. Смятам, че е много важно да се намерят достатъчно хора, които са мотивирани да работят както трябва в този сектор. Като прилагат изискванията на регламента 561. В някои страни виждаме известно връщане назад и комисията трябва да упражнява контрол. Трябва да се иска от страните да дават сметка за това как изпълняват изискванията на регламента. Необходимо е да се знае каква е системата на глоби. Тя също така не е еднаква навсякъде. Защото тя е до голяма степен свързана с економическата конюнктура в една или друга страна. Комисията трябва да се опита да уреди всичко това. И затова искам да попитам какви са инициативите, които комисията има намерение да предприеме, е, за да може да получим е, еднообразни данни за цяла Европа. Това е особено важно. И особено важно е това по отношение на онези, които не спазват изискванията. Необходимо ни е по-целенасочен контрол, за да може да се повиши ефективността, ефективността на този контрол. Това се отнася и до работното време на мобилните работници, нещо по което немалко дебати се водиха. Това е свързано и с приложното поле на директивата. Искам да попитам дали комисията смята достатъчно бързо да контролира и провери това как се изпълняват изискванията на директивата в страните членки. И накрая, прочетах, че съществува социален кодекс за транспортният отрасъл, който е отражение на социалния диалог очакваме това предложение. Бих искал да знам какво ще обхване този социален кодекс. И накрая трябва да спомена, че трябва, ще ви помоля да ме извините, тъй като а, трябва да а, ви напусна, но моите сътрудници ще чуят отговора на зададените въпроси. Аз ще се огранича в, в рамките на 4 пункта. добре е известно, че за... при малките предприятия говорим за 250 км. Това са водачи на по-леко товарни автомобили. А в момента имаме възможност в Европа а, много често се изминават малки разстояния, 60-70 км за да се изпълнат доставки. Изискванията тук, според мен, трябва да бъдат преразгледани. Необходимо е а, а, това да бъде направено в светлината на стратегията 2020, за да не се затруднява допълнително предприятията. Второ, за независимите а, работници, а, самонетите. Смятаме, че е много важно тяхното работно време също да бъде контролирано. Но как може да го контролираме? Тук е проблема. Очевидно, че онези, които работят в канцеларии, не могат да бъдат обект на подобен контрол, пък и не е необходимо. Затова се опитваме да променим изискванията. Защото тук става дума за конкуренцията, да има една лоялна конференция, конкуренция в цяла Европа. Всички трябва да бъдат равнопоставени. За да бъдат равнопоставени, необходимо е да се приемат редица мерки. И тук очакваме предложенията на комисията. страните членки в съвета се съгласиха по, по всичко това, а сега те не приемат, не, не изпълняват това, за което поеха ангажимент. Трябва да се обърне специално внимание на местата, където не се спазва регламентът. трябва просто законодателството да улеснява контролът, а не да го затруднява. Не мисля, че трябва да правим разлика между това дали водачите са служители или свободно наети. И дали карат тирове или друг вид товарни автомобили. Законът трябва да бъде еднакъв за всички. Е, тахографът по никакъв начин не изкривява условията за конкуренция. Ако погледнем какво ни предлага техниката, ще видим, че не е необходимо да променим кой знае какво. Нищо не, всъщност не трябва да се промени. Стана дума, че само 2% се е, обект на контрол. Но комисията е пазител на договорите. Как ще реагира тя, като се има предвид, че договорът така флагрантно се нарушава в този случай? Най-малкото може да очакваме да получим годишна статистика, която ни показва какво е състоянието на нещата. Кои страни изпълняват и кои не изпълняват изискванията на документите. Комисията трябва да бъде по-активна, не само да ни докладва, но да ни каже и какво конкретно прави. Бих искал да чуя отговори по този въпрос. Тази сутрин по време на закуска обсъждахме въпроса за пътната безопасност. Говорихме за умората. Разбира се, има опасност крият и високите скорости, алкохола и така нататък, но умората е много съществен фактор. Необходими са инспекции и те трябва да имат предвид всичко това, иначе напразно приемаме правила, които никой не спазва. Спомена се, че няма достатъчно паркинги за тирове. Наистина няма такива. ако а, може да имаме повече места за паркиране, но те да вземат предвид най-големите, най-големите товарни автомобили, които вземат толкова много място, проблема няма да се реши. Сега по отношение на тахографа, това, че той може да бъде изключван. Може да се проверяват показанията на километража и ще се разбере дали е бил изключен или не е бил изключен тахографът. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от останалите колеги. Знаете, господин председателю, че когато се занимавахме преди много години с тази тема, аз бях напълно против да се законодателства в а, тази сфера на европейско ниво. Продължавам да твърдя същото поради две причини. Първо, количеството бюрокрация, предизвикано от това законодателство. Вие знаете, господин председател, защото сте граждани на Обединеното кралство, че в Обединеното кралство това, което някак си уронва престижа на Европейския съюз е най-вече това законодателство, заедно разбира се с законодателството свързано с правите банани. Та, седа тази сутрин, слушам огромни презентации на двамата представители на Европейската комисия и се питам, абе, тези хора на коя планета живеят? Защото като че ли нямат никакви практически познания за прилагането на такъв тип директиви и проблемите, които причиняват те, особено на малките предприятия, на самонаетите лица и така нататък когато регламента по социалните въпроси се прокарваше, аз проведах едно проучване. Мой избирателен район е точно така, в който има над 300 бизнеса, които се занимават с логистика, с транспорт, с превоз и така нататък. Та направих едно проучване и тогава предупреждавах, че отговорите, които ще получа, може би няма да ни харесат. Та хората казаха, че тези регламенти ще добавят още много бюрокрация на така или иначе вече тежката административна среда. И сега какво виждаме? Виждаме, че се говори за още по-голямо затягане на мерките. Това са пълни глупости. Мисля, че е крайно време и тук имаме представител на дирекцията по заедостта в комисията, за да той каза какво може да се направи, що се отнася до прегледа. Аз мога да ви предложа какво да направим, защото ние се намираме в крайна сметка тук гъвкавост и опростяване. Значи да опростим бюрократичната тежест най-вече върху малките бизнеси и самонаетите лица и да бъдем достатъчно гъвкави към, в подхода си, какво се изисква, за да се реши проблема. Защото ако продължаваме с това законодателстване, ще намерим решение на проблеми, които не съществуват. И за това ще кажа на комисията. Нека да видим какво правим не пречим ли на хората да се разрастват и не им ли пречим да работят, когато искат и да изкарват достатъчна печалба в малките и средни предприятия. Благодаря. Бак. Ja, vielen Dank, Herr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 готово система да заработи, беше блокирала. И така, от трети път явно. Що се отнася до инспекциите в отделните предприятия? Имаше един конкретен случай, Кулевиц, който исках да спомена. Условията на труд, като че ли най-вече биват разглеждани в средата на шосейния транспорт, но според мен трябва да разглеждам условията на труд в целия транспортен сектор. Споменава се тук спогодба за трансгранични действия по отношение на железопътния транспорт. Това е част от резултати на преговори между социалните партньори, но има много случаи, които не са разрешени. Когато говорим за изкривяване на конкуренцията, шосейният транспорт и железопътният транспорт се конкурират и ако разгледаме шосейният транспорт внимателно, то тогава трябва внимателно да разгледаме и а, е, какво се случва с водачите на локомотиви. А, е, трябва да включим също така и камиони под 3,5 тона. Много оператори е, товарят е, сега на по-малки камиони своята стока, и трябва да бъдат взети предвид и те. Е, смятам, че приложното поле трябва да бъде разширено и да се включат по-малките МПС и по-малките разстояния, по-късите разстояния. Що се нас доклада на комисията? Ако работниците работят на повечето на работно място, т.е. ако работят на няколко работни места, то тогава между работниците и работодателите трябва да има ясни взаимоотношения, които бъдат ясно описани. Ако искаме постоянно да инспектираме всичко, тогава хората ще започнат да работят незаконно, на черно, т.е. никой няма да ги инспектира. В някои държави членки дори изобщо не могат да бъдат засечени лица, които работят незаконно по един нерегулиран начин. Благодаря, казва председател. Още трима оратори, съвсем накратичко, е, за да... защото закъсняваме с 15 минути, госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председателю. Имам въпрос към комисията. По отношение на това правило под 50 км. Синдикатите многократно са ми казвали, че се злоупотребява в определени държави членки с това правило, защото се изключват тахографите, за да може, разбира се, да работят по-дълго над правните горни граници. Исках да попитам комисията дали смятате да правите някакъв преглед на това правило, планирали ли сте да се преразглежда, защото така или иначе това правило не се зачита. Исках също така да попитам комисията какво мисли по отношение не спазването на времето за почивка и нощния труд. Има ли възможност да се разгледат тези проблеми, особено що се отнася до по-периферните държави. Понякога те биват забавени на границата и поради престоя си на границата те всъщност нарушават и регламента. Сега по отношение на Лисабонския договор. Какви транспортни проблеми смятате, че ще възникнат в рамките на проверките и най-вече по отношение на разпоредбите на Лисабонския договор? Благодаря. Съжалявам, че имаме толкова време, защото има много неща, които трябва да се обсъдят. Хубаво е, че може имаме една система от Ламанша до Владивосток, но въпросът е тя да се спазва тази, изискването на тази система. На 22 март организирах едно изслушване тук в парламента, на което присъстваха висши служители на комисията. И по време на това изслушване стигна до заключение, че не изискванията крият проблеми, проблемът е в спазването на изискванията. именно спазването на изискванията е, е ахилесовата пета на цялата система. Защото е, не съществува а, е, текст, който ясно да ни обяснява как да се спазват и как да се изпълняват всички изисквания. Не можем и не трябва да създаваме нова структура за целият регламент. Просто трябва да има един наръчник, който да пояснява как е, трябва да се спазват правилата от Гибралтар до Русия, до Финландия и от Финландия до Гърция. Защото възникват много въпроси в връзка с изпълнението на този регламент. И това искам да кажа на комисията. Моля, не променяйте структурата. Не в нея е проблема. Проблема е в спазването на изискванията. Тук искам да поставя ударението. правилата за работа за свободно наетите работници подлежат на, на, същите, на същите изисквания, но как страните могат да разберат какво правят свободно наетите работници във връзка с а, снабдяването и са други въпроси направо смешно е това, което се говори понякога. Трябва да се отегли това предложение, трябва да се каже много ясно. Допуснахме грешка, да при си признаем грешката, да отеглим съответното изискване, защото е смешно да изискваме да се спазват нормите за продължителността на работното време и за свободно наетите работници. Нито има как да го контролираме, нито може да се прилага. Затова това, е, е, пак ще кажа, просто трябва да се спазват изискванията на регламента. Господин председател, е, по отношение на времето, което трябва да работят водачите и времето за почивката. трябва да кажа, че тук е необходима гъвкавост много пъти товарни автомобили спират в аварийното платно и това задава опасност от катастрофи. Ако наред с, с, с регламента, с сложният регламент, а, кажем, че а, свободно наетите няма да бъдат а, обхванати от тези изисквания, ще бъдем изправени преди един огромен проблем. Но това е решение, което не комисията трябва. Е, не, което не комисията е взела, парламента е, е взел. Парламента е този, който трябваше да изисква да бъдат контролирани свободно етите работници. Щом са не могат да ги, не могат, те не могат да бъдат контролирани, защото няма подобно изискване. Ние като парламент трябва да коригираме тази грешка. Господинът, който спомена този въпрос, не е вече тук. Да, <clears throat> времето за работа и времето за почивка трябва да се оттася за всички. Защото ако те работят в, неделя вечер, примерно, вие не можете да го разберете, не можете да ги контролирате, ама в понеделник заран ще бъдат уморени когато седна зад волана. И затова парламента трябва да поправи собствената си грешка. Това не е грешка на Европейската комисия. Това е слабост в самото законодателство. Парламента трябва да го поправи. Благодаря. Господа, сега вече наистина ще внимавам изключително много по отношение на времето и ще бъда много стриктен към вас. Няма да имам възможност за такива пространни изказвания. Вече закъсняваме. Започваме с господин Сила, след това господин Паскарел имате думата като представители на комисията. Само два въпроса. Прилагането на законодателството към малките и средни предприятия и самонаедите – първо, общата директива за работното време не се отнася до само на етите, това е ясно. Що се отнася до МСП? Да, нужно е да се опростят правилата за прилагането им към малките и средни предприятия. Някои предложения са следните. В рамките на общия подход можем да се обърнем към социалните партньори, да се включат промените, така че да може да се даде възможност за по-голяма гъвкавост, да се разшири а, периода за а, отчитането на седмичното работно време. А, това е е, от изключително голямо значение, защото здравето и безопасността на работното място винаги е водещо. Е, необходимо е да се направят нужните проверки за подобно е, разпореждане по отношение на градските транспортни работници, които шофират по-малко от 50 км. Те нямат тахографии покрити са от общата директива за работно време. И проблемът е в това, че тази директива създава конкретни правила за периодите за почивка с изключение на тези е, шофьори. Те не попадат по смисъла на правилата за нощен труд – и следователно държавите членки биха могли е, да разполагат с е, всичката възможност, която директивата дава за маневриране. Е, например, градските транспорт, шофьорите могат да карат 6-8 часа без е, да имат никаква почивка или нормална е, пауза в шофирането. Чуваме подобни оплаквания. Все още обаче не сме установили каква какъв е точен, точният случай на нарушаване на правилата, т.е. нямаме още такава информация. Важно е да се учите начина по който държавите членки прилагат правилата с параметрите е, почивно време, нощен труд – Имаме някои случаи, за които сме получили информация, но все още няма стартирала процедура при нас в комисията. Господин Паскели, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. И се обръщам към господа депутатите, които няма да получат отговор от мен, да се обърнат към мен или към моите сътрудници по-късно по уточнение уточнение на тези въпроси. Хармонизиране и правоприлагане. прилагане при нарушение. Това е въпрос, който се повдига е, от редица депутати. Тук не искам да тълкувам. Е, ясно е какви са правилата и тяхното тълкуване много широко от единия край на съвета до другия. И комисията, разбира се, прави всичко възможно, за да може да има еднакво отношение, разбиране и тълкуване на правилата. Например, вчера разрешавахме едно становище на комисията по отношение на интерпретиране на правилата за време за шофиране и почивка. Работим по промощите, които имаме от предишните договори, но въвеждаме и правила за категоризация на нарушенията също така Разреш, разделяме ги в категории в зависимост от е, тяхната степен. И мисля, че господин Крамер каза, или господин Майснер, че създаваме база данни от е, нарушенията по отношение прилагането на пакета с пътни нормативи, е, прият само преди години и сега вече в сила. Разбира се, подготвяме годишни доклади, когато държавите членки не спазват задълженията си, дори по докладване или прилагане на законодателството, ние никога не се колебаем, ако трябва да стартираме наказателна процедура. Както знаете, тези процедури са публично достояние, процедурите са съвсем а, достъпни за всички. Друго, по отношение на бюрокрацията, допълнителните правила, директивата за работното време се е, разширява така, че да обхване и само налите се. Позволете този етап да ви кажа, че комисията направи предложение за поддържане и изключване на самонаетите от е, директивата работно време а парламентът иска да ги включим. Така че много ви моля, не обвинявайте комисията, че натрупва законодателно бреме. Ние се опитвахме да избегнем налагането на все по-строги правила. Правилата съществуват, за да се спават, спазват правилно и това е отговорност изцяло на държавите членки. Ние също искаме а, предприятията да имат успех. Но това трябва да се прави по начин, по който гарантира сигурността по пътищата и има лоялна конкуренция. Ако нямахме общото законодателство в Европейския съюз по отношение на социалното измерение, тогава щеше да има 27 различни национални законодателства и нормативи в тази област, които си конкурират и противоречат и единия пазар нямаше да бъде възможно. Така че, това е предимството да има общи правила. Позволете да ви напомня. Естествено, вие можете да успорвате всичко това и до цифрите, но самото въвеждане на дигиталния тахиграф – намали а, с 500 милиона евро теглото а, върху плещите на бизнеса. И някои от вас споменахте проблема свързан с паркингите за шофьорите на камиони. Комисията работи изключително много и разбира се с подкрепата на парламента ние ще разработим различни проекти. Между другото, редица от тях вече са готови. разписват се тръжните задания по отношение на бъдещите проекти за съфинансиране, за създаване на безопасни паркинги навсякъде в общността. Готов съм да отговоря на много други ваши въпроси, но времето изтича, така че благодаря. Спирам до тук. Председателя, благодаря. Първо, и аз искам да кажа няколко думи. Наистина прави сте, че парламентът настояваше самозаетите според мен съвсем правилно да бъдат обхванати от директивата и на второ място от безопасните паркинги. Аз искам да имаме много подобни безопасни паркинги Понякога обаче трябва да а, убеждаваме хората къде точно да се строят, защото в, а, те казват, да, добре, нека ги има, но хич не искам да са тук точно до моята къща, не искам да са в квартала ми. Много важен е този проблем, който трябва да се разреши и той е важен не само за Обединеното кралство, за всички. Благодаря ви. И така, следващата точка от дневния ред е доклада на господин Флекенштайн относно създаването на Европейската агенция за морска безопасност. Имате думата е, и моля, извинете ме, две минути, както американците казват, пауза е, за по-голям възможност за продължаване. Удобно на заседанието. Благодаря. Благодаря. Тази комисия с радост разглежда подобни документи. Започна да съществува агенцията преди години, а сега вече променяме статута и на трети път. Най-новите промени са именно тези, които трябва да бъдат разглеждани в по-дългосрочна перспектива. Трябва да се дефинира Европейската агенция и нейната точна дейност. По-настоящем се разработва приложното поле и набора от дейности, които изпълнява. Предишната организация 2008 година бе гласувана, а сега разглеждаме един нов проекто до документ за агенцията и становището на експертите бе предоставено и на комисията. трябва да разгледаме агенцията. Да ви напомня, че мнението на експертите бе прието от управителния съвет на агенцията. И държавите членки също бяха изпратили свои представители там. Агенцията е част от общата интегрирана морска политика – der Auswirkungen des Seeverkehrs auf die Meeresumwelt genutzt und wie ich meine. Имаме данни, които са и много полезни, свързани с е, околната среда, опазването на околна среда. Е, това са данни от агенцията. Получаваме доклади, които са много е, полезни. Докладът е Грандес и също така докладът Уотман Кул, който разглежда а, именно бреговото е, бреговите екологични аспекти и създаването на европейска брегова охрана, а също така интегрирането на морската политика. Призоваваме и комисията да разшири правомощията на агенцията за морска безопасност, така че те да могат да провеждат и проверки по отношение на различните морски съоръжения, съоръжения в морето. 2010, ако помните, решихме да разширим правомощията на корабите, на агенцията, които да могат да правят проверки и на морските съоръжения. Разширяването на тези правомощия трябва да бъде отразено и по отношение увеличаване на персонала, който работи за агенцията. И дискусията в е, съвета не дава големи надежди, според мен, по отношение разширяване правомощията на агенцията като цяло. Комисията направи предложение което според мен в много аспекти може да бъде наречено добро. Например 4-5. Първо, борбата срещу околната, замърсяването на околната среда, защитата на природата, платформите за нефт. Това са въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Да не забравяме, не става въпрос само за а, просто премахване на замърсяване след а, производство на авария, а необходимо да се разгледат всички аспекти на превентивната дейност, как може да се предпазим от подобен разлив или происшествие на второ място. Мисля, изключително важно е а, онова, което предлага комисията, именно техническо сътрудничество между съседните държави. Това може да се подобри. Защото ако, например, има а, разлив на нефт, всички държави, които са наоколо до происшествието, всъщност ще изпитат въздействието от него. И идеята за общо пространство за транспортиране на стоки и пътници между държавите членки по море трябва да бъде облегчено от е, съществуващата бюрокрация. Вероятно, като се използват и процеса на мониторинг на агенцията, биха могли да се опростят е, някои аспекти, например митническите а, митата и митническите правила, които бяха, биха могли да доведат а, до в някои случаи изкривяване и на конкуренцията. Агенцията може да спомогне с, с своя контрол и наблюдение в тази област. Нещо друго. Агенцията помага на комисията при оценка на а, рисковете за транспортиране на стоки по море или сертифициране и наблюдение на различните оператори. Както знаете, комисията може да извърши своите тези проверки сама за себе си, но, коми... но а, агенцията активно подпомага тази нейна дейност. Когато става въпрос за сертифициране, дали агенцията може да участва в този процес? Дали може да се генерират ползи от мащабите? И агенцията може да се използва в подготовката на морския персонал, например – може да се изграждат е, тренировъчни школи в държавите членки, които да обединят е, и хармонизират е, правилата си, както и провеждането на тази подготовка. Това също може да бъде полезна дейност на агенцията или поне агенцията би могла да окаже някаква подкрепа в тази насока. когато става въпрос за изпълнение на а, споразуменията в областта на морското право. Мисля, че много добро сътрудничество е постигнато между докладчиците, работещи по този документ. Може би има някои аспекти, които останаха без да постигнем съгласие, но като цяло има общо съгласие по отношение на целите, които трябва да бъдат постигнати. Що се отнася до съвета и позицията му, явно има голямо мнозинство в, в конкретна област и трябва да се подходи много гъвкаво и много по-открито от наша гледна точка. така че да имаме предвид какви са подробностите, къде искаме да стигнем, но и да не е, забравяме да бъдем реалисти и да учитаме и позицията на съвета. Мисля, че с помощта на агенцията може много сериозно да отбележим успех. Благодаря, председателя. Има няколко записали се оратори. Много ви моля за сбити изказвания, тъй като много напрегнахме в времето. Ако могат докладчиците в сянка да говорят за 3 минути, останалите още по-малко, ще бъде много добре. Господин Деграндос Паскал има думата. Благодаря, господин presidente. Благодаря. Искам да благодаря господин Флакенштайн за неговия доклад. Той е много отворен за диалог, сериозно сътрудничество. Направил един работен документ, който е една основа за постигане на консенсус. Положението е сложно и трудно. Всички преминаваме през економическа криза. Съвета като че ли е, има само възражение, не иска да променя становището си и възлага нови задачи на ЕМСА, т.е. на Европейската агенция по морска безопасност. През март ли беше, през декември ли беше, не си спомням е, точно, директорът на агенцията бе тук и каза същото. Говореше за 3,9 милиона евро Ясно беше какво ще се, стане, какво ще се получи. И съветът направи това, което очаквахме. Смързини. Не казват, че са против, обаче само говорят, че това е принцип на субсидиарност и е като мантра става този принцип. Съвета понякога разглежда много е, драстични елементи където казва, че одобрението трябва да е по комитология, по един много интересен начин. Що се отнася до инспекциите на държавите членки? Не искат Европейската агенция да се намесва по никакъв начин. Няма нови текстове. След това постоянно говорят за пари. Хубаво, това е много важно, така е. Обаче не трябва да се преувеличава все пак. Има определени начини да се опитаме да постигнем баланс, да се направи компромис. Тя не може да се направи всичко, което искате, но е добре да се опитаме да постигнем някакво равновесно положение. След това имаме съвета, който постоянно се опитва да урязва не забравяме, че ЕМСА има съответните правомощия. И показва, че чрез работата си има възможност за принадена стойност, така че критиките не винаги са обосновани. Има определени сфери, в които не съм сигурен дали е, е, Европейската агенция по морска безопасност трябва да навлиза сертифицирането, например. Невъзможно е това начинание. Както и други пакети. А, трудно беше да се постигне съгласие по общо признатите предприятия. Имахме проблеми с САЩ, с трети страни по такова общо признаване. И това беше просто доставя храна за лобитата, които успяха да използват своя полза. Обединеното кралство и Дания не са съгласни. Агенцията да се занимава с транспортиращите нефт и газ в открито море. Това не се контролираше от агенцията, но някой трябва да извършва мониторинг върху тази дейност все пак, нали? Що се отнася до замърсяването от кораби? Приключвам, господин председател, не се притеснявайте. Та... Ако има сериозно замърсяване, можем да направим някакъв престъпен състав по този въпрос, така че то да представлява сериозно престъпление, но за това пък трябва да има наблюдение. Няма какво друго да добавя. Мога само да кажа следното. Съгласна съм с докладчика по отношение на пътя напред и трябва да постигнем една балансирана позиция, за да можем до известна степен да облегчим част от задълженията, които комисията изисква от агенцията и да се защитим от едно общо отрицание на всичко, което предложим от страна на съвета. Благодаря. Благодаря на господин Франкенштайн за процедурата, която е изготвил за справяне с тази инициатива. Не забравяйте, че тази агенция бе създадена времена на една криза, когато се борехме също за мърсяването, 2003 година. И от тогава три пъти е претърпяла промяна заради кризата с престиж и други кризи. Така че имаме нужда от по-ясна или нова дефиниция на задачите на Европейската агенция по морска безопасност. Трябва ни и външно мнение по работата на МСА и пакета на комисията, както и пакета за морска безопасност едно становище от октомври 2010, където се говори за това, че трябва да се включат не само корабите, които плават в открито море, но и инсталациите, които се намират там. Нашата комисия отдавна работи за единно морско пространство в Европа. Аз съм убедена, че разширяването на правомощията на ЕПСА биха довели до напредък в това отношение. Е, Нашата институция постоянно призовава за това, ние сме последователни и заради това трябва да преразгледаме тези елементи. Какво ще означава разширяването на мандата на агенцията? Съгласна съм с казаното от комисията, че трябва да се направи една система от обучителни центрове, които да дават и сертификати, и морски чинове, така че да има някакъв престиж на образователните институции, които се занимават с тази сфера. След това транспорта на, нафт, извинете, на нефт и на газ в, в открито море. Това също трябва да се разгледа. След това създаването на единна морска зона е много важно. Трябва да имаме възможност да предотвратяваме възникването на събития и да реагираме, разбира се, при тяхното възникване. Не може да кажем, че промените се дължат само на кризата. Агенцията не може да се занимава или с реакции на природни бедствия, така че така беше създадена. Те трябва да се преразгледат нещата много, много сфери, не само по отношение на създаването на обща европейска брегова охрана, да видим общо с какво се занимават морските академии а, и обучението в тях. Това ще бъде един по-общ подход, който ще ни даде една принадена стойност. Съгласна съм с господин Деграндис, че трябва да се постигне съгласие. Да, трябва да бъдем амбициозни, трябва да имаме повече Европа, повече европейски проекти. Излизаме е, в пряка битка с държавите членки, които искат точно обратното, но според мен това е във вреда на общия европейски проект. Благодаря, господин председател. Uh, Ние подкрепяме насоката на работния документ на господин Филкенстайн а също така и правомощията на ЕМСА. Там, където тя не се дублира с други агенции, където тя може да работи ефективно. Признаваме обаче, че отговорностите, които искаме, това, което искаме ЕМСА да прави, трябва да бъде адекватно осигурено с средства преди всичко искаме да имаме по-голяма защита на нашите крайбрежни води от заплахата, от замърсяване от нефт и газ. Също така искаме по-голяма участие на страните, особено при обмената на опит, на надзора и следенето на това как предприятията изпълняват задълженията си за опазване на околната среда, тъй като смятаме, че в момента не е достатъчен този надзор. Накрая бихме искали по-добро наблюдение на плавателните съдове, особено тези съдове, които носят опасни или замърсяващи товари. Това изиска по-нататъчно развитие на а, мрежата за морска безопасност. Независимо е също така сертифициране на съдовете и техните екипажи от независим орган. И а, с това ще приключа. Господин, господин Ван Дален. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да подчертая колко важна е работата на ЕМСА. Това е една от най-добре функциониращите ни агенции. Това трябва да се изтъкне. Но съществуват и слабости. Слабости има и Европа като цяло и парламентът в частност. Не се питаме достатъчно дали ни е необходима повече Европа или нивото на ангажираност на европейските институции в една или друга област е, може да се сметне за достатъчно. Но необходимо е да подобрим ефективността а, понякога това, което е необходимо, е не повече Европа, а по-голяма ефективност на нашата дейност. господин Флекенштайн в своя доклад би искал да включи допълнителни въпроси, да разшири неговото приложно поле, така да се каже. Но едва ли това е най-добрият подход – Не знам дали трябва да разширяваме полето на действие на ЕМСА. Защото агенцията вече от много време върши чудесна работа. Затова не разбирам защо трябва да включваме допълнителни отговорности в това, което ЕМСА прави, например контрол върху пристанищата, защо е необходимо задачата на ЕМСА да се разширяват и в тази област. Нашата работа с трети страни е също така много важна. Трябва да се стремим да не създадем объркване и да не затрудим и без друго трудната работа на агенцията. Нещо повече. Опитваме се, някои биха искали а, да включат а, професионалната квалификация а, в задължения, сред задълженията на ЕМЗА, но това не е необходимо. Ние вече имаме отлични морски училища и не трябва да объркваме нещата или да ги осложняваме, като натоварваме ЕМЗА с подобни задачи, допълнителни задачи. Неколцина от изказалите се преди мен вече е, споменаха нещо, което е, е така основна критика, а то е нашия подход към нещата. Дали трябва винаги да се опитваме да потърсим повече Европа, по-голяма ангажираност на Европа или трябва просто да се опитваме да повишим ефективността? Защото работата до сега е доста ефективна и затова а, смятам, че трябва да бъдем по-внимателни, господин председател. Най-кратко искам да кажа следното. А, мнозина смятат, че агенциите са много добро средство за европейска интеграция. Но съществуват трудности с които ще се сблъкат, сблъскат направени, някои от направените предложения. Става дума за агенция, която отговаря за безопасността. Вменяването на други отговорности на тази агенция ще промени нейният профил, а нейната основна задача е да се грижи за безопасността. Разширяването на задачите на ЕМСА, възлагането и на допълнителни отговорности – измененията в климата, пристанищата, образованието и така нататък. Това са системи, които разводняват отговорностите на агенцията, а нейната отговорност е преди всичко безопасността. Както вече беше споменато, съветът проявява нежелание да проеме подобни предложения. Тъй като тук става дума и за контрол, който ще упражняват страните членки, става дума за техните правомощия и вземането на някои от тези правомощия. И нещо трето. След катастрофата в Мексиканският залив, всички разбираме, че трябва по-добре да се контролират петролните платформи за сондажи, но не става дума само а, за морски устройства, това са а, сондажни устройства, които трябва да се контролират от агенции, които са специализирани. ЕМСА не притежават подобни възможности. А, тук става дума за промена на едно управлението. Аз а, а, не съм съгласен с предложенията, които се правят по отношение на директорът на ЕМСА а, и а, управителния съвет. А, това, което се предлага, ще е много трудно да се предложи. И трето, ако а, разширим правомощията на агенцията, нейните задачи ще бъдат по-лошо дефинирани и трябва да се пазим от това желанието ни да повишим европейската интеграция, да дадем нови правомощия на агенциите, а, да не, а, има, да не доведат до загуба на способността на тези агенции да действат достатъчно ефективно. Майсен. Госпожа Майсен. Благодаря. Докладът е много добър. Две, два въпроса тук според мен са важни. Първо, защитата на околната среда. Разумно е ЕМСА да има повече правомощия в това отношение, но трябва да внимаваме. Тоест трябва да се запознаем преди всичко с подробностите, как конкретно ще бъде извършвана тази работа. Но работата на автора на доклада е много добра. Благодаря, госпожа Фостер. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Ще се съгласа с Питер Ван Дален и господин Рике. Трябва да бъдем много внимателни, <clears throat> да не променяме ролята на ЕМСА. Когато се съгласихме, че трябва да се създаде Европейска агенция за морска безопасност, знаехме точно какво искаме да направим. Като разширим нейните правомощия, тя няма да стане по-ефективна, тъкмо напротив. Ще се получи дублиране на някои дейности и агенциите при подобни обстоятелства като че ли губят ориентация за това какво е главното в тяхната работа. ЕМСА до сега работи много добре и по отношение на обхвата на нейните задачи трябва да бъдем много внимателни. Колегите вече повдигнаха въпросът за инсталациите за добив на петрол и природен газ. Това не е работа на ЕМСА и не смятам, че трябва да и се възлагат подобни задачи. Контрол на тези сондажни инсталации за добив на петрол и газ. Те трябва да отговарят на международните споразумения, било СОЛАС, било а, а, други. Значи съществуват вече съответните закон, законови изисквания. И трябва да кажа, че ние имаме в най-високите изисквания за подобни инсталации в целия свят. А, можем да Става дума за инсталациите, които работят главно в Северно море. Ставаше дума е, също така и за създаване на европейска брегова охрана, е, което да влезе в задълженията на ЕМСА. Аз не бих подкрепил подобно предложение. И последно, господин председател, бюджетът. А, Разбира се, пак всичко се свежда до пари. И разбира се, бюджетът, бюджетът трябва да бъде в рамките на това, което е вече е предвидено. На предвидените кредити няма откъде да се взема допълнителни средства. Благодаря. Господин Кун, за две минути. Благодаря, господин председателю. Както Бих желал да благодаря и на всички както за участието в дебата, така и на съдоклачниците ми. Когато става въпрос за безопасност в морската политика, и винаги имаме няколко стандарти на национално ниво, например – системите автоматичните за идентифициране на плавателните сидове, различните споразумения. Разполагаме с всичко това, но когато става въпрос за европейските води, тогава всичко се насочва към държавите членки и отново започваме да разработваме отговорности. Ако видим, например, Ерика – Има националното ниво, което е разрешено, но всеки казва, добре, да, ма трябва да има и общностно ниво. И започва една игра на пинг-понг между националното ниво и европейското ниво. И в крайна сметка, след всичко това, нямаме е, ръководно ниво и отговорни, който да поеме цялата тази дейност. И нещата отново се връщат към държавите членки. Корабите правят проверки, след това отиват е, митничарите, и извършват своите проверки, в е, рибарската политика съответно има инспектори и всичко се повтаря отново и отново. Нямаме брегова охрана. Как може всички тези отделни аспекти на проверки и данни, как биха могли да бъдат обединени, как можем да координираме целият този процес внимателно. Председателя, благодаря. Аз искам сега да кажа казаното от господин Ку, например, спомням си, аз бях част от разследването на Престиж – да, знае, че е много чувствителна тази тема от гледна точка и на а, държавите членки. Спомням си много добре и Ерика, когато потъна. Знае много добре какво се случи. Френският президент каза, нужно тогава да се действа на европейско ниво. Необходимо е да се направи всичко а, в тази насока. Но не искам тук, не се спирам на конкретните държави, за които говоря. Искаме Европа да Предприема нещо, когато се случи е, происшествие, самолет падне или каквото и да е. А държавите членки на практика отказват да изпълнят нужното. Не бих искал всичко да се извършва на общностно ниво. Но разбира се, не очаквам, че и всичко трябва да идва от е, нивото на държавите членки не би трябвало да мислим, че сме в различни а, партии. Господин Каламицус, имате думата. Да, казахте това, което и аз исках да кажа всъщност. Ясно е за тези от нас, които участвахме по време на происшествията с Ерика и Престиж, че много работа се свърши и никой в тази зала и доли в съвета не отхвърля идеята, че опита беше много полезен и от Агенцията за морска безопасност получаваме наистина изключително много подкрепа. Когато обаче разглеждаме пакета за морска сигурност, има отделни актове, в които трябва да се разпишат според тези, правомощ... според тези правила нови правомощия на Агенцията за морска безопасност. А регламента за агенция се разглежда в следващия етап – Например, прави се разследване по происшествие, това сме го правили и по-рано и сега по конкретен начин. И нещо друго, което искам да ви напомня, всички тези предложения се базират не само от опи... на опита, който сме правили по отношение на документите, но и поради самите препоръки, които сме получавали и разбира се, управителния съвет е приел всички тези моменти. Какво правим това предложение тук? Две прости неща на практика. Първо, по отношение на управлението. Казваме, че малките промени в управлението на агенцията ще се направят, за да се избегне конфликта на интереси между членовете на управния съвет. Това е нещо разбираемо. Въвежда се и с принципа на комитология. И освен това се обръщаме към изпълнителния директор и управителния съвет да уточна взаимоотношенията си, така че в крайна сметка да има хармонизиране на елементите, без обаче да се подкопае правомощията и правилата на управителния съвет, както и начина по който те се избират. А сега по отношение на е, сигурността и защитата на околната среда. Това са ключови правомощия и задължения на Агенцията за морска безопасност. Не, в този смисъл няма да разширяваме е, обхвата. Установяваме, че сме изградили вече експерта на опит, има какво да се направи и няма да е много умно да се добави нещо допълнително отвън, за да се извършват неща, които вече могат да се направят от конкретната организация, като се добави, разбира се, малко а, значение допълнителни а, правомощия, както и финансиране. Говоря за силия пояс, директивата за упростяване, друг важен аспект, между друго, което дава възможност да се заде тази общо, това общо морско а, пространство със съответните експертни опити, опити и проверки. Това може да се прави винаги, непрекъснато, постоянно, 24 часа в денонощието и а, 7 дни в седмицата. Използвайте а, тези експертни възможности и предоставете съответните средства и използвайте максимално ползите от така устроената дейност. По отношение на вътрешните водни пътища също е нещо, което трябва да се уточни. Ние не създаваме отделна агенция. Но ако Агенцията по морска а, безопасност провери всичките съществуващи разпоредби, Просто ще бъде глупаво, ако по същото време, без допълнителни разходи, не ги питаме как точно се правят всичките тези а, общности по отношение на класификациите и сертифицирането. Това е допълнителното нещо, по което имаме споразумение. А също така и нещо друго, свързано с а, а, искане на самия съвет, SafetyNet и информационните услуги. Глупаво е, когато един кораб тръгва от Феликстон до Тюксборг и използва различни системи за проследяване и логистика. Това са само два проблема. Само два проблема, които остават. Може би предложението не е било толкова ясно в тази насока, но няма да се създава агенция за вътрешни морс, е, водни пътища. И, като казвам всичко това, ще се спре и на платформите за нефт накратко. Изисква се първо предварително законодателство, за да може да се види как точно може да се проверява то. А сега какво имаме по държавите членки? Използваме експертния опит. След обаче, като се случи происшествие. Какво ще правим, ако има замърсяване? Как използваме съответните морски съдове, за да а, подкрепим и ускорим процесите по а, предотвратяване и по-скоро управление и а, преодоляване на щетите нанесени от един възможен разлив. С удоволствие бих разговарял а, с вас по всички тези въпроси в бъдеще. Благодаря. Председателя, благодаря. Някой желая ли нещо да добави? Имате думата. А, не, аз всъщност няма какво точно да добавя. Всичко съм си записал и ще дискутирам всички аспекти с докладчите в сянка. Благодаря. През юни ще видим доклада 29 юн ще се гласува в, през октомври в транспортна комисия, а през месец ноември в пленарна зала. И така, последна точка от днешния ден е пътната безопасност в Европа. Господин Кох, моля извинете ме, че се забавяме. Оп Опитах се е, да посъбера малко е, господа депутатите, за да можем да спазим графика. Някак имате думата доклад... като докладчик. Благодаря, Брайан. Дами и господа. Благодаря, Брайан. Първо искам да благодаря на Брайан Симпсон, нашия председател. Много практически бяха разгледани елементите. Аз си направих един списък за отмятане с темите и си мисля, че докладът, който ще изготвим заедно, ще бъде отличен. Някои от основните моменти са свързани с алкохол, наркотици, обучение, хив заразени шофьори, използване на мобилни системи, системи за мобилна навигация, при пътуване, безопасност на децата, училищни автобуси, техните маршрути и така нататък. сега измененията. Първо искам да благодаря на всички колеги, които наистина са подали най-разнообразни изменения. 262 изменения. Голямата част от тях са много добри и смислени, що се отнася до промените, които искат да внесат в доклада. Смятам, че те са отлична основа за един план за действие на Европейската комисия. Посредством доклада се опитваме да постигнем точно това. Има някои изменения, с които съм напълно съгласен, защото те са по-реалистични, по-нови, като третиране на проблема. Други пък а, правят по прагматичен доклада. Някои компромисни изменения искам да посоча. ще ги предложа на докладчиците в сянка и ще постигна съгласие, надявам се с тях. Някой трябва да отхвърля обаче, ще ви моля да ме разберете, не защото са ви погрешни предложенията, а чисто и просто защото не са свързани с пътната безопасност, а са по-свързани с околната среда или по... Така че други пък са покрити от по-големи изменения, затова не искам да има дублиране. Искаме да дадем достатъчно идеи за разработване на програми. Има други пък, които са свързани с начина по който аз мисля. Някои от тези, които мога да приема, разбира се, от всички политически групи, госпожа Вилс, господин Крамер, техните изменения, които са свързани с сляпото място в AGV и камери, както и други такива способи за справяне на така наречените слепи петна в HGV. След това да разгледаме какво правят държавите членки, за да се справят а, с а, целите на Европа към 20-та година. Няма се това да ни помогне и за справяне с националните програми за пътна безопасност. Не всичко, разбира се, трябва да бъде направено от Европейския съюз. Има си национални проблеми, които трябва да разрешават решават на национално ниво. Господин Канчан и господин Фиданца не са тук по-настоящем, но техните предложения за обучение според мен са много добри. И да се разгледа ролята на избора на гуми, поддръжката на гумите за пътната безопасност. Отново казвам, това е много важно. Те също казва, че директивата за шофьорската книжка също е важна. Вие казвате, че трябва да се намали броя на смъртните случаи при пресичане на различни нива на магистрали. След това забраняване или отнемане правото на правоуправление на шофьори, които са приели алкохол, лекарства или дрога, защото това оказва своето въздействие върху пътната безопасност. Затова имаме нужда от правила, които се прилагат в цяла Европа. Има някои изменения, които ще отхвърля. Не защото са погрешни, защото са включени в други части на доклада или пък не отговарят на насоката на текста. Парламента, според мен, трябва наистина да даде един прагматичен текст на комисията и за това отхвърлям някои изменения. Например, тези на господин Балцитис. Той предлага определени конкретни мерки за намаляване на загиналите деца по пътищата. Това мисля, че е покрито на други неща. Господин Канчем, господин Фиданца са направили предложения, които са свързани е, с а, е, определени теми, които са засегнати на други места в текста. Има някои изменения, които наистина не мога да приема, като например леките автомобили, автоматично ограничаване на скоростта в леките автомобили. Нашите отдели казват, че няма голям брой злополуки с определените автомобили, за които става дума. Установяване на външните разходи и внасянето им като вътрешни такива. Е, това трябва да се вземе в предвид в бъдеще, но не мисля, че е свързано с пътната безопасност сега и затова ще отхвърля такъв тип предложения. Ще се радвам, господин, госпожа Телър оттегли своето предложение. След това професионалните шофьори би трябвало да бъдат разгледани по-специално, когато говорим за ПТП, но аз не смятам, че трябва да се прави разграничение между професионалните шофьори и обикновения шофьор-любител. След това господин Фиданц говори за алкохола и шофирането в нетрезво състояние. Искаме да използваме такъв тип аутолокс, за да се предотвратят те, но що се отнася до рехабилитирането, а, смятам, че те могат да бъдат вградени в автомобилите Изменението на господин Фиданца всъщност нищо ново не привнася. Господин Канчан говори за обучение за намаляване на емисиите на CO2 и други. Не мисля, че това е свързано с пътната безопасност. Ще видим до каква степен правните текстове могат да бъдат изпълнявани посредством поведението на шофьорите. След това мониторинг на МПС. Тук явно има някакво недоразбиране. Що се отнася до техническия мониторинг на МПС, това е така, но аз всъщност исках да кажа, че след определено ПТП трябва да се разгледат МПС-тата. Разбира се, че трябва да има система за периодични прегледи, но когато има сериозна катастрофа, трябва след това отново да се направи техническа проверка преди да се пусне по пътищата. Искам пояснение по част от измененията, които не разбирам, но ги няма пък авторите, за да ми ги обяснат. Госпожа Сендер, например, говори за рециклиране на определени части на автомобилите, с които няма проблеми. Световен ден за припомняне или привличане на вниманието на жертвите по пътищата. Това съм го казал на други места в текста, така че няма нужда от такова изменение. Госпожа Саналова иска да разгледа обучението на шофьорите от всички страни. А, много общо това не го разбирам, така че не зная какво искате да кажете, така и затова не мога да подкрепя това изменение, преди да ми поясните нещата. Господин Уджиас, той казва, че за целите на безопасността трябва да има еднообразни правила до 2020 година за използвана тахографа. Също така да се хармонизират всички правила за шофиране. Какво имате предвид? Да накараме англичаните да карат от другата страна на пътя или пък ние всички да започнем да караме като тях? Господин Старкс говори за инфраструктура за пасивна безопасност, като например осветлението по пътищата. Трябва да се отдели наистина внимание на този въпрос. Господин Стеркс, какво имате предвид? Вие го наричате гъвкаво улично осветление. Какво означава това? След това нашия председател господин Симпсън, защитни бариери за опазване здравето и живота на пътуващите. С, а, кои, е, като тези бариери а, е, трябва да бъдат определен вид. Не ви разбирам точно, затова е добре да ми обясните. И накрая, една сфера, в която има няколко изменения, които ще координирам, като подам компромисно изменение, като например ученето през целия живот, а, събирането на данни и защитата на данните съответно ще стане проблем и едно компромисно изменение за медицински разследвания, обучение за пътна безопасност, курсове, система с точки в Европа, аутолокс. интелигентни транспортни системи, места за а, паркиране на тежкотоварни автомобили. Всичко това ще бъдат текстове, по които ще напиша компромис. Господин Окадрай, господин Рике, господин Алисанде, господин Канчас, всички те са подали изменения, които съм отхвърлил. Но с удоволствие ще проследя техните идеи не ми се иска да има отделна агенция по въпроса, но според мен, ако има координатор, той трябва да се занимава с следното. Това трябва да бъде разпрепозната агенция по път на безопасност, трябва да бъде достатъчно компетентна и експертна, за да може да се предлагат нови процеси, да се продължават настоящите. След това комисията да разработи политика за път на безопасност и да я координира с държавите членки. След това да разгледаме различните данни, пак да бъдат координирани, плановете за пътна безопасност на държавите членки да бъдат координирани, да си сътрудничим с всички заинтересовани страни, да оптимизираме практиките и наказанията също така трябва да бъдат разгледани, да се съберат и експерти на практическо ниво и такива на теоретично ниво, за да се постигне по-висока пътна безопасност. Всичко това ще използвам, за да дам така повече плътност със своите предложения. Ще се събера тази седмица с докладците в сянка, за да излезем с наистина лаконичен, фокусиран текст, който ще дадем на Европейската комисия. Сигурен съм, че ще стигне до един добър текст и ви благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. Отново има голям дълъг списък с оратори и наистина ще ви помоля да спазвате стрикно времето. Аз ще го следя сега за докладците в сянка. Ще ви помоля да говорите всеки по 3 минути, а останалите оратори, ако може да говорите по 2 минути, иначе просто няма да ни стигне времето за да приключим всичко. И освен това искам да ви припомня, че това е втори обмен на становища, така че се говори по измененията, а не да се повтаря това, което при първото становище. И така, благодаря ви. Три минути, госпожа Селенова. Děkuji za slovo. Já tady přednesu několik poznámek jménem stínové zpravodajky. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на нашите на госпожа Фаян, докладчик Сянка от групата на социалистите. Благодаря на докладчика за неговата енергия, е, за желанието, с което е изработил доклада. Има голям брой изменения, но това показва голям интерес към темата преди всичко. Е, измененията не трябва да се разглеждат като някакъв списък за пазаруване, а като средство за подобряване на и без друго добрата работа, свършена от докладчика. Вероятно ще се стигне до компромиси, което желая и докладчика. По редица теми безспорно ще се стигне до консенсус, може би не по всички. Ще спомена само една или две от тях. Първо, ако европейският координатор, за европейския координатор по отношение на пътната безопасност. Това е спорен въпрос. Ние поддържаме направеното предложение. Трябва да се постигне консенсус относно хармонизирането на правилата за на движението по пътищата и относно обмената на информация между страните членки във връзка с пътната безопасност. Същото се отнася и до шофьорските книжки, до отпускането на повече средства за пътна безопасност. За задълбочен анализ на пътните происшествия, което ще доведе до добра база от данни, до подобряване на безопасността на инфраструктурата – а също така за избягване на шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Това според мен са най-важните пунктове, на които трябва да се обърне внимание. Колкото за пияните водачи, искам да кажа нещо лично. За мен голям проблем е приемането на всеобща норма за количеството на алкохол в кръвта в Европа. Знаем, че вече в 6 европейски страни тази норма е 0 и смятам, че всяко съдържание на алкохол в кръвта повече от 0 е опасно. Три минути давам на следващият е, записал се за изказване. Мерси. Е, благодаря, госпожа, господин председател. Искам и аз да благодаря на нашия колега е, Дитер Кох и на целият екип, който отговаря по тези въпроси и за доброто сътрудничеството. Имаме над 260 изменения, в които са отразени интересите и становищата на всички колеги. По един въпрос, който засяга ежедневието ни. И въпрос, към който живо интересува нашите съграждани, много повече от е, много други въпроси. И тъй като за втори път обсъждаме темата, направо ще се спра на е, въпросите, където смятам, че можем да постигнем консенсус и да приемем компромисни изменения. Е, на заседанието в четвъртък ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Най-напред ще се спра на въпроса, който е най-сложен според мен. А, това е ролята на Сметната палата. Не знам доколко е, е необходимо създаване на специални органи от Европа смятам, че тази функция, която се предлага, ще добави само а, повече трудности, тъй като няма да може лесно да бъде използвана и няма да ни позволи да а, ясно да а, следим състоянието на нещата. Второ, нещо, което е много важно, това е да се уеднокват, доколкото е възможно, всички правила, свързани с мобилността. Аз идвам от регион, който е кръстопътен между САР в Германия, Франция, Люксембург и Белгия. Пресичат се пътищата от четири европейски страни и затова за мен е много важно, не само в нашия регион, но и за цяла Европа, да стигнем до обща дефиниция – Поредица а, пунктове. Първо, повишаване на съзнанието за опасностите, които крие пътят. Необходимо е образование, подготовка по този въпрос. Независимо от това дали става дума за водачите на автомобили, на мопеди, на скутери или на велосипеди. Второ, санкции, които да бъдат трансгранични санкции. Тук има конкретни предложения. Внесени са много изменения по този въпрос. Те са много близки помежду им. Искаме да стигнем до общо становище за а, устройствата, които да не позволяват да се а, подкара кола, ако шофьорът е пиян. И тук, как, вече съществуват подобни устройства за водачите на тежкотоварни автомобили. Можем да намерим начини да хармонизираме предложенията и в тази област. Още нещо искам да кажа, а, но това ще го направя на следващото ни заседание тази седмица. Благодаря. Благодаря и аз. А, сега а, а, госпожа, господин Тейлър, три минути имате. Скорост, алкохол наркотици. Това е опасен коктейл за безопасността, за пътната безопасност. А, бях малко удивен и простете ми, а, забелязах, че споменахте на скоростта. А, но тази сутрин на срещата на Диспол, срещата на представителите на Европейската пътна полиция, трябва да се каже, че превишената скорост е, е, отговаря за една трета от смъртните случаи по нашите пътища. И затова искам да се обърна към членовете да подкрепят инициативата в предложено от мен изменение 126, което изисква комисията да разшири зоните с ограничение 30 км в час в жилищните квартали. Няма да повтарям това, което други казаха, тъй като нямаме достатъчно време. Но трябва да кажа, че а, трябва да обърнем внимание на най-уязвимите, да осигурим образование още в училищата, а, трябва да подготвяме и пешеходците, и велосипедистите като участници в движението и трябва да има по-ефективно прилагане на съществуващите закони. Също така мисля, че трябва да работим за да насърчим по-нататъчното изоставяне на частният автомобил за сметка на обществен транспорт. също така трябва да спомена нашето убеждение, че външните разходи на пътно-транспортните происшествия трябва да бъдат интернализирани. Лично аз не смятам, че това е добра идея. Но за жалост, колкото повече струва едно дадено нещо, толкова повече го забелязват хората. така че не можем да пренебрегваме и по-нататък разходите, които са свързани с пътно-транспортните происшествия. Ако искаме на практика да ги намалим, да намалим тези происшествия. Как, Радбон, три минути. Благодаря, господин председател. А, а, няма да повтарям това, което беше казано до тук. Като гледам предложените изменения, все повече а, разбирам защо а, а, въпросите на пътна безопасност няма да бъдат разрешени чрез повече европейски подход. Има редица изменения, с които съм съгласен. А, и това са изменения, които не споменават новият координатор, който се предлага. Не искаме повече бюрокрация, защото нямаме нужда от нея. Стана дума за някои области, в които има проблеми и мисля, че най-трудни и мисля, че всички сме съгласни. На тях трябва да обърнем внимание, там трябва да намерим решенията. ако погледнем някои от предлаганите изменения, ще спомена само о тези които предлагат глупави идеи за задължителна регистрация на велосипедите, уеднаквяване размерите на пътищата и така нататък. Надявам се, че докладчикът е съгласен с моето мнение. Сега да ви дам само един пример. Говори се за проблема на алкохола и шофирането. Съгласен съм, че тук има проблем, но казах го и по време на последната ни дискусия има е, две изменения, свързани с така наречените е, блокиращи устройства за пияни водачи. Така наречените алколокс. Е, но, но когато е, човек бъде осъден за това, че шофира пиян, застрахователя си свършва работата, защото вече става много скъпо да шофирате. И затова не, не смятам, че е необходимо допълнително законодателство да се самозаключват колите, когато ни подушат, че сме пили или нещо подобно. А, защото а, по този начин може да а, решим проблема с алкохола, няма да решим проблема с наркотиците, примерно. Следващата стъпка е да направим устройства, които да блокират запалването на колата, ако сме приели наркотик. Това е абсолютно налудничево. Тези изменения а, са неприемливи. Има и такива, които са приемливи, които са разумни, те трябва да бъдат насърчени. Но не е необходимо всичко това да се прави на общоевропейско ниво. Примерно образованието на децата за това как трябва да се държат на пътя, за да бъдат безопасни участници в движението и да бъдат в безопасност. Това трябва да започне още от първоначалното училище. Но това няма нужда да бъде европейска инициатива. Всяка страна, а, която си знае работата, знае как да подготвя децата си, така че да се пазат на пътя. И не смятам, че трябва да продължаваме дебата по този въпрос, тъй като времето ни свършва, но искам да подчертая, че да, има верни насоки, но някои от практическите подробности не могат да бъдат прияти. И искам също така да се извиня, че трябва да напусна преди края на заседанието, да се тръгна. Благодаря. Благодаря на господин Кох за неговия доклад, за амбициозните цели, които си е поставил за подобряване на пътната безопасност. Но той обръща главно внимание на а, моторният транспорт. Аз подчертавам, под, подкрепям измененията, предложени от зелените, че трябва от автомобилен транспорт да преминем към повече велосипеден транспорт и към а, пешеходно предвиждане. предвиждане. велосипедистите и пешеходците са най-уязвими участници в движението, трябва да им обърнем особено внимание. Внесли сме изменения, където се казва, че трябва да се инвестира повече в инфраструктура за велосипедистите. Общественият транспорт също трябва да се подкрепя. Това е 16-то изменение, в което се отчита факта, че по този начин ще се намали опасността от пътно-транспортни происшествия. Призоваваме също така за повече внимание ако се обърне повече внимание на пешеходците и велосипедистите, ще се намалят до по на 50% жертвите на пътя. Необходими са прегледи на зрението на водачите, повече здравен контрол на състоянието на тяхното здраве и така нататък. Има някои изисквания, които не са приемливи. в 126-то изменение ние призоваваме за намаляване на скоростта на, на 30 км в час в градовете, а, също намаляването и извън градовете. И смятаме, че а, съдържанието на алкохол в кръвта трябва да бъде намалено до 0,2. А също така на някои места скоростта трябва да се намали до 20 км в час. Споменава, е, с право се прави предложение във връзка с, с сляпото петно на шофьорите е, на товарни автомобили, нещо, което е важно и трябва да бъде решено като проблем. Моля останалите, които са записали за изказване, да ограничат изказването си до две минути. Сега господин, господин Крамер. Господин Хох, вие сте помислили за доста неща и наистина мога да кажа, че трябва да няма разлика между начинаещи шофьори и е, всичките останали. Е, става въпрос за 50 км в час е, прак за млади шофьори. По-нататък алкохол, наркотици, разбира се, това, по този въпрос трябва да бъдем абсолютно строги. Защо да нямаме ограничение на скоростта, например в Германия, по магистралите, а има толкова много загинали. Ако се запази 100-120 км в час разрешената скорост, вероятно нещата ще бъдат по-добре. Всеки би трябвало да носи каска. Аз съм срещу това, разбира се. Не трябва всички да си нахлупим каски, като във Формула 1 псипедистите трябва да имат е, светлоотразителна жилетка, но да си представим, ако трябва в Амстердам, например, да носят е, е, дори за кратките си пробези, е, велосипедистите, специални якета, светоотразителни жилетки, а също те и, ка, и каски на главата. Майче нещата отиват твърде далеч. А, е, мисля, че трябва да насочим вниманието си не толкова към жертвите и пострадалите, колкото към извършителите на нарушения по пътищата. Освен това, имаше едно предложение – свързано да е с лоби, производители на жилетки. Не би трябвало те да имат водеща роля, когато става въпрос за сигурност. Благодаря следващия оратор. Съвсем накратко, не искам да повтарям казаното вече до тук. Само нещо искам да кажа и то по-задълбочено, но то е малко подробност малка, свързано с алкохола и наркотиците. Мисля, че е, въпроса, е свързан с а, е, а, е, нарушение, свързано с употреба на наркотични а, средства или алкохол, могат да бъдат разрешени наистина и с а, факта, че ще трябва да се увеличи застраховката и ще има допълнителни разходи, които да се а, платят. По отношение на различните блокиращи системи, които разпознават кога шофьора е пиян или не, искам да попитам цената трябва да се поема от кой? От нарушителите. И по този начин аз като лекар мога да кажа, че е, значителен процент от пострадалите и жертвите по пътищата ще бъде е, намален. А също така коланите. Е, може би ще бъде скъпо. А, производителите, между другото, казват, че изобщо няма как да се направи или не иска да се занимава с това, да се блокира двигателя. Може само да има сигнал звуков. Благодаря. Следващия оратор. Аз надали имам нужда от две минути, но искам да кажа нещо по отношение казаното за велоципедистите и другите уязвими участници в движението по пътищата хармонизирането на нивото на употребен алкохол, разбира се, в кръвта е нещо положително. Има различни становища по отношение уеднаквяването. Лично аз мисля, че ние е, сме критично настроени и към евро, длъжността на европейски координатор. Когато става въпрос за осветяване на пътищата, може би казаното от гледна точка на белгийския опит, а не толкова немския, но благодаря. Благодаря и на докладчика. Той наистина следва да се съсредоточи върху най-важното. Благодаря. Мисля, че ви дадах около 30 секунди по-малко от 3 минути, които ви се полагаха. А просто не си видях както трябва часовника. Извинявайте. А, но успяхте да кажете това, което искахте и в това кратко време. Благодаря, господин председателю. Най-общо казано, искам да се изразя съгласие с казаното от колегата Кох. Измененията са свързани вече с технически подробности, с инфраструктурата, зимните гуми, аутолокс. локс. Е, има нужда от подобрение в тези сфери. В по-широкия европейски контекст обаче смятам, че част от измененията се занимават с намаляване на личния транспорт и насърчаване ползването на публичния транспорт. Аз съм за това. Също така приветствам идеята за европейски координатор. Даже искам да се отиде една стъпка по-нататък. Сега обаче не виждам мнозинство за една такава идея, така че не може да се направи, но е важно това да бъде една цел. Тези цели трябва да бъдат подкрепени от програми за постигането им. Смятам, че всички изменения, свързани с обучение и образование, са много важни. Обучението на водачите, особено да бъдат симулирани сложни ситуации, е много важно. Обменът на данни също е важен. По-късно след обяда ще говорим а, за такива въпроси. Смятам, че също просветните кампании са много важни пътната безопасност, а пък а, агенциите извинете, асоциациите на ж... близки на жертви се занимават точно с това. Един световен ден на тези жертви би бил, имал много символично значение. А, а не, пък и Международната здравна организация приеха такъв ден. Е, ден, който почитаме памета на жертвите по пътищата. Важно е да мислим за тях, но пък е важно също така да привличаме вниманието на обществото към огромния брой такива жертви по пътищата. Смятам, че привличането на вниманието в тази посока е много важно и такъв един ден би имал символично значение. Благодаря, господин председател. Началото още искам да кажа, че това е един отличен доклад. Не го казвам просто ей така на господин Кох. Съвсем искрено го казвам. Има много изменения, естествено, защото всеки се чувства експерт в една подобна тема. И аз с удоволствие също изказвам и своите становище. Разбирам, че е, докладчика ще има проблеми при преглеждането и сортирането на всичките предложения, но аз е, лично се ограничих в измененията, които аз предложих. Просто искам да се е, усъвършенства общата структура на този доклад. Статистиката следва да се усъвършенства. Времето на шофиране Същото значение, ако дълго шофирате, има по-голяма опасност от е, катастрофа. Това също е много валидно за унези, които пътуват дълги разстояния и е, може да се подобри положението чрез допълнително обучение. Липсата на почивка и на сън също създава големи проблеми. Има данни за това особено, що се отнася до големите тежкотоварни превозни средства. Държавите членки трябва да направят нужното, за да поддържат своята инфраструктура както трябва. Ако условията са лоши, човек губи концентрация, което пък става причина за происшествие. Така че необходимо е да се поддържа пътната инфраструктура. Много често, ако не се поддържани добре големите магистрали, шофьорите а, е, използват по-малките пътища, които също, ако не са в е, добро състояние, нещата могат да бъдат много сериозни. Благодаря. Моля, имате думата, Сандър, за два минути. Благодаря, господин председател. Съгласна съм, че трябва да поздравим докладчика защото още веднъж той ни показва, че може да организира материята. Може би по-добре е запознат, отколкото ние с тази тема, но работата му е отлична. А измененията са насочени наистина към подобряване на общата система мерки за безопасност по пътищата. Това всъщност е основното което всички се опитваме да направим. Аз също, би, също бих искала да имаме по-добра инфраструктура. Не можем да се съсредоточаваме само върху технологичните аспекти. Необходимо е да се разглеждат различните аспекти, както също и знаците по пътищата и всички останали области, свързани с инфраструктурата, интелигентната инфраструктура. Това трябва да се усъвършенства и ще спомогне за повишаване безопасността по пътищата. Сега е точното време, за да разгледаме кои са уязвимите моменти в нашите пътища и данните сочат, че това е много важно а, и е сериозен риск за ПТП. Мисля, че има какво да направим и този доклад е по-добър от е, е, документите, които сме приемали по-рано. Движението по пътищата става все по-сериозен проблем с всяка следваща година. Когато дискутираме тази тема, виждаме, че има все повече подкрепа а, по отношение намаляване нивото на съдържанието на алкохол в кръвта, употребата на наркотици и намаляване скоростта на движение по пътище. В Обединеното кралство това е нещо много важно, както разбирам, но и в Германия също така е важна тема и необходимо да подкрепим тези мерки. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, господин Кох, за доклада. Имаме огромни възможности да използваме максимално добре направените предложения, за да се подобрят както състоянието на пътищата, така и транспорта по тях. От моя гледна точка искам да подчертая значимостта на паркирането и сигурността. Това е също толкова важно, както и движението по пътищата. И нещо, което понякога ни се използва в днешно време. Мисля, че е необходимо да има точни аспекти, в които да насочим вниманието на шофьорите за евентуална опасност от липса на сигурност. Аз мисля, че това е нещо много важно, когато се планира пътна мрежа и когато се отделя място за безопасен паркинг. 121, 129 изменение – разгледа начина по който се изграждат и кабините. Благодаря, господин Хигинс. Два минути. Благодаря. Аз също съвсем накратко ще се изкажа. Напълно съм съгласен с казаното от господин Кох по отношение 10-11, а именно различните пътища и тяхното значение малките пътища са от изключително голямо значение. А, наистина, когато се използва мобилен телефон и изпращането на СМС и по време на шофирането е нещо страхотно. По-нататък. Изключително важно е 93-то изменение а, и прегледа на зрението. Изключително важно по отношение на шофирането. Има прегледи, които са минимално изискване е, за държавите, но за Белгия, например, няма такъв. Във Франция е необходимо да докажеш, че сте добре с зрение. Финландия, Ирландия, Германия е, има много стрикни тестове. Вие, господин председателю, имате едно изменение по отношение на а, използването на разделителните ленти по магистралите. Това е изключително важно за шофьорите на мотоциклети. Те трябва да бъдат плътни и е, непрекъснати. Това е от изключително голямо значение. Oh, it is true. It is true. 2033, when we'll have finally... Благодаря. If I might just add my couple of points first. Е, аз искам да кажа нещо накрая отказаното от господин Хигинс. Господин Кок запита за измененията, свързани с пътните прегради, преградите. Един от проблемите с тези прегради, особено металните, е, има опасни, като тези, които са мрежести, но има и конвенционални метални, от които стърчат неща, например разни болтове а, или пък а, други части. И ето това всъщност убива мотоциклетистите. Дори се смята, че тези метални бариери не пречат на колите, нито на тировете да навлязат в обратното платно. Ако имаме солидни такива обаче, които са направени от бетон, не само спират колите, те не могат да преминат в другото платно, но и ако един мотоциклетист се удари в тях, има шанс да оцелее защото се удря в гладка повърхност, а не повърхност, в която стърчат болтове, нитове и така нататък. Затова предлагам такива изменения. На второ място бих искал е, да кажа нещо свързано с това шоф... а, извинете, кабините да бъдат по-удобни. Един, е, всъщност, моя брат е, казва, който е шофьор на дълги разстояния, че ако кабината е още по-удобна, то човек може съвсем да се отпусне и да заспи. Съжалявам, че трябва господин Братбърн, защото когато той каза, че може да се контролира шофирането в нетрезво състояние с застрахователите и след това, ако ти се случи, се повишава застрахователна ти полица, не трябва да ви кажа, че не стоят така нещата. Един от проблемите в Единеното кралство е, че хо, има сега много хора, които карат без застраховка, защото не могат да си позволят да си платят застраховка. Означава ли те, че трябва да спрат да карат? Не, те продължават да си карат, излизат на пътя без застраховка. Така че неговия аргумент и думени го спомена, е пълна глупост. Необходимото наистина е прилагането а, на директивата, която забранява шофиране в нетрезво състояние. Господин Паскарели, и вас цял ден а, ви притискам. Много ви моля да си изкажете накрая, преди 12.30, за да приключим от името на комисията. Е Благодаря, господин председател. Въпроса за пътната безопасност е извънредно деликатен. И тук е, правомощията на Европа са ограничени. Съществува важния въпрос за субсидиарността. И е, с основание се очаква в тази работа да участват и страните членки. Но време съществува и много голямо, е, високи очаквания от страна на европейските граждани. Европа е, има е, политическа роля, която трябва да изиграе е, по отношение на хармонизацията и в други области. Е, искам да спомена, е, че големия брой изменения показва е, колко много изисквания има към въпроса. Но това е нещо, което засяга живота на всички ни. Разбира се, не мога да разгледам едно по едно всички изменения, но ще спомена няколко въпроса, които ми се струват особено важни – а, дали трябва да имаме координатор за пътната безопасност. Мятам, че това не е лоша идея. Идея, която може да бъде доразвита и която заслужава нашето внимание. А, не идеята за координатора не трябва да се разглежда като някаква бюрократична добав, добавка към е, създаване на повече бумащина. Но това ще бъде нещо, видим орган, който се занимава с пътната безопасност и който, от който могат да излизат инициативи подобни на Европейската харта за пътна безопасност. Приемаме това предложение с интерес. Говори много за споделената отговорност за пътната безопасност, че тази отговорност носят всички. Но тук съществува и една морална, етично измерение – която става дума за така наречената визия нула, т.е. да се сведат до нула жертвите по нашите пътища. И ние ще се обърнем внимание на бялата книга, която ще издадем в скоро време. Това не трябва да се сменя, обаче с, да се смесва с количествените цели, а, които ние предлагаме, Искаме да се намалят между 2010 и 2020 година с още 50% жертвите на пътя, както направихме между 2000 и 2010 година. Става дума за а, философия, която почива на постулатите, че не можем да приемем от морална гледна точка, който и да е да загива на пътя. И именно за да оправдаем тази цел, са необходими са ни количествени показатели, на които да се опрем, без да изпускаме от погледа си общата цел. Няма да бъде реалистично да определяме еднакви за всички цели, примерно за възрастни участници на пътя, пешеходци, колоездачи и така нататък, защото става дума за една така малко мрачна статистика, а, но, това е нещо, за което е необходима силна политическа воля, за да бъде постигнато. Когато говорим за количествените цели, трябва да кажем, че се необходимо подобряване на статистическите инструменти, с които разполагаме. Колкото за образованието и подготовката на участниците в пътното движение – Говорим също така в тази връзка и с въпросите, свързани с шофьорските книжки. Ставаше дума за хармонизиране на системите, но искам да подчертая, че европейските свидетелства за правоуправление ще влезе в сила от 19 януари 2013 година. Става на дума за контрола и за санкциите. Днес след обед се обсъжда директивата за трансграничната отговорност за пътно-транспортни происшествия или нарушения. Необходимо е, разбира се, инфраструктурата да се приспособи към изискванията на потребителите. Но необходимо е, много важно е да се уеднакват пътните знаци Разбира се, този въпрос се отнася и до страните извън 27-те страни членки. И накрая искам да спомена законодателното предложение, което ще направим по отношение на технически, техническите контролни прегледи на автомобилите, които ще вземат предвид интересите на най-уязвимите участници в движението. Благодаря. Дали докладчика има нещо да добави? Благодаря, председателю. Разбирам, че за някой е прекалено амбициозен доклад, но за мен не е. Приветствам желанието на всички да се постигнат компромисни позиции. Ограниченията за консумация на алкохол в Европа, да, сериозно гледат координаторите на тази тема, що се отнася до правната политика, вътрешната политика. Мисля, че същото се отнася и за до други сфери. Трябва да има координация по всички аспекти на транспорта. По отношение на Autolocks, има хора, които са скептични по този въпрос. Говорил съм с ще говоря, извинете, с лекари, психиатри, които се занимават с а, такъв тип проблеми. Ще включа техните идеи. Имаме проблем, не знам дали си спомняте, с а, Рошток, където имаше една пясъчна буря. Та си мисля, че ако караха по-бавно шофьорите, едва ли ще, ще бъде избегнат този огромен инцидент. ограничителите на страна на производителите. Това трябва да се обсъди с производителите. Особено за леките автомобили. Медицински прегледи за шофьорите. Мисля, че може да се постигне компромис тук. Това беше пример за компромиси на други места. Благодаря. И аз ви благодаря. Още много работа ви остава за докладчиците в сянка, но съм убеден, че ще успеете да излезете с текст преди гласуването. Гласуването в нашата комисия ще бъде през май, а на пленарна, пленарно състояние през юни. Преди да закрия застанието за обяд, Искам да кажа, че доклад на госпожа Яла Сандър ще бъде първи днес след обяд в 3 часа. Проекто препоръките по трансгранична пътна сигурност вече е преведен онлайн на всички езици на вебсайта на ePates. И ако искате да го видите, можете да влезете на страницата и да го прочетете. Благодаря ви. Знам, че ви притисках много. А, с времето, благодаря на преводачите, малко ги задържахме, надявам се да ми простят. Ще се видим в 3 часа. Благодаря ви.